Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Uh, because we are already ahead in 15 minutes. To begin our meeting. Дами и господа, моля, заемете местата си, за да започнем работа. Въпреки, че все още чакаме представители на комисията. И така, нека да започнем работа. Разполагате с проекта за дневен ред на днешното заседание нашата комисия за 26 февруари. I have uh, to ask you for some changes in the agenda you already have. И така, а, ще трябва да направим няколко промени а, в този дневен ред, ако се съгласите. и имаше извънредно заседание на координаторите на 11 е, февруари в Страсбург и бяха определени е, четирима докладчици. Това е точка 9 от нашия дневен ред. Секретарията изпрати информация в края на миналата седмица по този въпрос, така че сега бих е, ви помолила за вашето съгласие, така че това да бъде включено в нашия дневен ред. След това, след като беше изработен този проект за дневен ред, комисията изпрати делегиран акт до парламента от ноември 2013 година и на 19 февруари в окончателния му вид беше изпратено това съобщение по един напълно технически въпрос – така че да се отчете влизането в сила на Европейския фонд за рибарство. Европейският парламент трябва през пленарното заседание март месец да отхвърли и да приеме това, този делегиран акт. И това ще бъде включено като последна точка в нашия дневен ред днес след обед. 12 март, 12 на обяд е крайният срок за внасене на коментари и възражения. Съгласни ли сте с така променения дневен ред? Няма възражения. Добре, прием този дневен ред. А, и още нещо. А, виждате колко е натоварено след обедното заседание – Е, така че бих ви помолила да разменим 9 и 10 точка, както и 11 и 12. А, е, с оглед на ангажираността на докладчика по 11 и 12 е, точка, който ще мине по-рано на мястото на 9 и 10. Съгласни ли сте с това? Моля да ме извините, аз съм докладчик в АВКО и тъй като по девета точка съм докладчик в Сянка, помолих да бъде отменен доклада ми в АВКО, но тъй като вече помолих за това, не мога да искам повторна промяна и е, ще ни е, бъде трудно да присъствам и там. Това е важна точка и е, бих искала да мога да се изкажа и да се включа в работата по тази тема като докладчик в сянка. В последния момент не можем да направим тази промяна, защото се засичат по време участията ни в различните комисии. И е наистина невъзможно е да се отзовем и тук и там, ако промяната е в последния момент. Господин Истелрой, благодаря много. А, аз нямам възражения. в крайна сметка трябва да се вземе решение по този въпрос. Не виждам господин Бощинаро който всъщност е човекът е, поискал тези промени и тъй като именно той е докладчик по точка 11 и 12. Той ми писа, че трябва днес да ни напусне малко по-рано е, с оглед на ангажиментите си. Но ако не сте съгласни с такава промяна, господин Ван Нистелрой е, беше така добър да приеме тази промяна. Ако това за вас не е възможно, добре. Но не виждам други коментари, желаящи да коментират, така че е, това ще бъде нашия окончателен е, дневен ред. Благодаря господин Ван Нистелрой за вашата подкрепа. И така, продължаваме по-нататък. ще е, спазим, е, спазваме сроковете е, в, при нашата дискусия. И така, приете нашия дневен ред. Втора точка приемане на протокола заседанието на 19 и 20 януари. Имате в папките си тези протоколи и ако няма възражения до края на заседанието, считаме, че е прият протокола, няма коментари, протоколът е прият. Е, точка трета, съобщение на председателката. Едно съобщение имам само за вас. Е, всеки от вас е, е получил една червено-бяла картичка, един скромен подарък – от мен лично, от България. Това е една традиция, българска традиция. 1 март е един много важен празник, така на реч, празник Баба Марта. На 1 март си пожелаваме здраве и успехи и се закичваме с мартениците. Така че това е скромният ми подарък към вас. Нямам други съобщения, така че нека да навлезем по същество в нашата работа, да преминем към точка четвърта. Инвестиране в работни места и растеж, насърчаване на економическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза. Е, проекто доклад по шестия доклад на комисията. Комисията публикува е, всяка година своя доклад. Това е шестия доклад, обнародван през юли миналата година и третира въпросите на политиката на сближаване оценка на а, е, свиването на публичните инвестиции от началото на кризата и е, прави оценка на тенденциите. Е, става дума за периода 2013-2020 година и преминаването на инвестициите към енергийната ефективност и средните и малки предприятия. Е, през декември е, нашия докладчик е, представи първия си текст, беше много интересна дискусията, а сега ни представя проекто доклада си по тази тема. Предлагам като срок за внасяне на измененията 12 март на обяд, 12 часа на обяд, е, на 5 май ще бъде гласуван е, този е, доклад. Ако сте съгласни с тези срокове, приемаме ги. А сега ще дам думата на господин Дойч, но нека преди това ви кажа, че имаме представител на Комитета на регионите, господин Бор, е, той ще ни представи становището на Комитета на регионите по тази тема, както и представители на комисията са сред нас и представители на Европейския економически и социален комитет. Е, сега апелирам към голяма дисциплинираност по време на нашето сутрешно заседание, тъй като времето е малко. Давам думата на докладчика господин Дойч. Köszönöm a szót, е, tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim, hölgyeim és uraim. Госпожо председател, скъпи колеги, дами и господа, добро утро. Комисията по регионално развитие днес обсъжда, разглежда шестия доклад за сближаване, поне проекто становището. Това е първо първоначално мен на мнение. Сега да ви обърна вниманието на три основни въпроса, върху които всъщност почива моето становище. Председателката вече ги спомена, ние сме говорили за това и преди. Първо, смятам, че от решаващо значение е проблемите с ликвидността да бъдат решени ето защо в проекто становището е, си е, съсоточавам вниманието върху този въпрос е, близо от 25 милиарда евро дължим, би трябвало да бъдат изплатени което запла... застрашава изпълнението, в прилагането на практика на кохезионната политика. Ето защо в доклада си аз призовавам комисията да излезе с една програма с е, конкретни, конкретен план за действие за решаване на проблема. защото е, би трябвало да се усети е, ефекта от тези стъпки и да се е, намали малко е, този е, обем на дължими плащания. Е, става дума за периода 2014 и 2020 387 програми са е, подадени, 266 е, са одобрени, така че неприемливо е, е в пролета на 2015 близо 20% в смисъл, е изтекал този срок и оперативните програми не са е, задействани. Е, една трета от тях все още не са получили добри одобрения. В проекто доклада си аз е, обръщам към комисията с молба да докладват за очакваните финансови последствия от това забавене и моля комисията да предложи начини за отстраняване на този отрицателен ефект. Най-общо казано, Връзката с Европейската стратегия за развитие е много важен въпрос в това становище. Най-важната инвестиционна политика, политиката на регионално развитие, трябва да бъде приведена в съответствие с целите на сегащата стратегия на ЕС но би трябвало да избягваме кохезионната политика, да се счита, да се гледна кохезионната политика като просто на едно средство за прилагане на стратегията 2020. Член 174 от договора е, в този член се казва, че ЕС с цел осигуряване гарантиране на хармонично развитие провежда своите дейности с цел засилване социалното, економическо и регионално сближаване. Това е начин за изравняване на различията в степента на развитие на отделни региони. Ето защо в становището е, си аз е, обръщам внимание на това, а именно да наблегнем повече на първоначалните цел на кохезионната политика, която е залегнала още в договора, за да има реален, реална полза е, за сегашната стратегия на Съюза. Третия важен елемент от този доклад е нещо, което съм споменавал и преди многократно, а именно бъдещето на кохезионната политика. Не е достатъчно да се е, спираме само върху е, периода на изпълнение 14-20. Трябва да гледнем и по-нататък, е, е, да помислим какво ще бъде бъдещето на тази политика след 20-та година. Защото 2019 ще бъде изправени пред същите проблеми. но е, новата многогодишна финансова рамка трябва да е, е приведена в съответствие с кохезионната политика и би трябвало да е, ни подготвя за новия цикъл. Ето защо бих ви насърчил да започнем от сега да мислим за бъдещето на кохезионната политика след 2020. Освен тези три основни момента, има още няколко въпроса, които се изтъкват в становището. Накратко ще ви ги маркирам тук. Ще започна с връзката между пакета Юнкер и кохезионната политика. Нашето мнение за инвестиционната програма ще обсъдим след обед, но в проекта доклада искам да спомена следното. Важно е да се е, осигури връзка между структурния фонд и фондовете за развитие и пакета за инвестиции, предложен от е, Юнкер. За тези цел не трябва една обща кохезионна политика, която да отговаря на общите е общия, най, общия план, който предлага господин Юнкер. Кохезионната политика, бюджета за кохезионната политика не може да бъде съкретен е, поради пакета Юнкер. В е, процеса на изпълнение на пакета би трябвало да Е, мислим за изпълнение на програмата за економическо възстановяване, която започва 2008. Освен това, трябва да се използват финансовите активи, финансовите инструменти. Е, има ефект на мултиплициране, един ефект на е, възвръщаемост, който трябва да се използва. И комисията трябва да направи всичко възможно, за да използва максимална степен тези финансови инструменти. Практиката показва, че коалиционната политика не само е полезна, но е и нещо, което без което не можем. И е, това е наистина една широко формулирана политика, която е доказала своята смисъл. Ефективността и е, също е, е един аспект, който трябва да получи повече от нашето внимание при изпълнение на следващия цикъл от кохезионната политика. В това отношение в доклада споменавам три неща. Първо, стабилна макроекономическа среда от решаващо значение. Е тя, за да има ефективност, е, да, има, да са ефективни инвестициите в кохизия, в сближаване. Макроекономическите условия обаче трябва да се изпълняват и на практика. В това отношение парламента очаква и от комисиите от съвета да ни предоставят навремена и точна информация. Разбира се, е, ние сме, приветстваме това, че е, вниманието е съсочено върху отделни теми, но трябва да имаме достатъчно гъвкавост в регионите, за да можем да отчитаме регионалните и местни е, специфики административната процедура е нещо, което може да допринесе до снижаване на процента грешки и доведе до по-голяма ефективност. Въпросът с заетостта също има така важно място в моя проект. Пазара на труда е другата тема. Би трябвало да се съсрочим върху създаване на работни места и да търсим интеграция и на пазар на труда, и в обществото най-общо. Европейския социален фонд може да се използва ефективно само ако имаме необходимата инфраструктура за това и институциите които е, се подпомагат от Фонда за регионално развитие. Аз е, съм за интегрираното използване на тези фондове. Малките и средни предприятия са много важни за създаване на работни места трябва ни е, регл... добро регламентирани административни процедури, които да помагат на е, малките и предприятия да намерят е, финансиране и да, е, което нам съкръщава бюрокрацията за тях. Трябва да насърчаваме развитието на предприемачески умения, за да засилим малките и предприятия младежката безработица, която е над 20% в Европа, е другата ни грижа. Това е, тя е двойно по-голяма, отколкото е, заетостта при възрастни. Трябва да се направят структурни форми незабавно, за да се е, насърчи заетостта е, сред младите. Трябва да случи вниманието си върху групи с. Е, е увреждания или някои с социални или други е, е, проблеми, е, да кажем е, населението, ромите и други, трябва да спомене и териториалното измерение, което не получи достатъчно внимание. Териториалното разви... Е, сътрудничество трябва да бъде засилено. Това е неизбежно, за да се подобри мобилността в пазара на труда, развитие на туризма и други. Това са е, теми, при които трансграничното измерение е придобило особена важност. Териториалното развитие трябва да е комплексно, е, което е, трябва да почива върху групите за териториално сътрудничество. Е, и е, би трябвало също така да обръщаме достатъчно внимание на е, политиката е, с стопанско развитие и кохезионната политика. Регулирането, законодателството по кохезионната политика е, се основаваше на една пространна координация. Парламента разработи в това отношение една съвместна е, позиция. По отношение на шестия кохезионен доклад имаме възможност да обновим и да засилим кохезионната политика. Ето защо целта ни е да е, изработим обща политическа позиция, трябва да обсъждаме социално-економическа роля на кохезионната политика, трябва да говорим за предизвикателствата, проблемите и плановете ни за подобряване и ефективността на тази политика. Трябва да говорим и за е, перспективата след 2020 година. Аз съм оптимист е, по отношение на общата ни работа и е, си сътрудничих много добре с е, докладчите в Сянка до тук. Очаквам е, сега да чуя какво мислите и вие по този проект. Благодаря ви за вниманието. Благодаря от е, докладчите в Сянка госпожа Бресова е тук. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на колегата Дойч, който е, представи един е, много пълен доклад и това, което е заложено в него, може да бъде споделено в голяма степен, особено що се отнася до бъдещето на политиката сближаване. Споделям напълно също така, както и цялата комисия, защото внесохме резолюция в този смисъл. С забавянето на плащанията, каквото е посочено тук в този доклад, напълно подкрепям. Това е изключително важно и за регионите, и за градовете. Според мен, е, намирам известна слабост на анализа е, по отношение на миналото. А силните моменти в миналото, този анализ, Е, бих е, направила 4 или 5 е, коментара по този доклад и те могат да ни бъдат от полза за анализите, които ще изготвим в бъдеще. Първия коментар, първата ми бележка се отнася до подобряване на качеството на публичните разходи. И в крайна сметка средствата се освояват, но най-винаги това става качествено. И в този доклад, макар да е ясно, че трябва да се стремим към резултатите, количествени, капацитета на освояване на средствата не винаги се анализира достатъчно. Още един коментар. Ако внимателно разгледаме таблиците, графиките, забелязваме една значителна тенденция за съсредоточаване на ресурса върху големите градове и столиците. Дори в държавите с по-низки приходи именно там се насочват средствата. А селските райони и по-периферните градове, не задължително по-малки като население, но по периферията, при тях не се забелязва такъв растеж, толкова значим. Има риск да се задълбочат различията в отделните държави членки. Още нещо, което отново е свързано с миналия период. Процедурите и освояването на средствата от кохезионните фондове и е, инструментите на финансово инженерство доста а, е, често а, е, има пречки, които водят до забавяне. Предвижда се по-често прибягване до финансовите инструменти. Аз напълно подкрепям това, подобен подход. И а, би следвало а, тези процедури да бъдат опростени. И последен коментар. Економическата криза ясно а, даде да се разбере, а, че програмирането преди кризата в крайна сметка беше управлявано по време на криза а, и се наложиха доста усилия за това. Някои не спазваха и а, правилата. И тъй като темпото непрекъснато расте, би било добре да се предвиди междинна проверка, междинна оценка, така че на държавите, регионите да могат съответно да се адаптират към евентуално променените економически условия. Така че аз пледирам за по-голяма гъвкавост, за междинна проверка, така че да избегнем рисковете от несъобразяване с ситуацията. Що се отнася до сегашния програмен период, Споделям в голяма степен всичко казано от колегата Дойч. Особено обвързаността на макроекономическо ниво. Ако се предприеме подобен подход, парламента трябва задължително да участва така че да бъде ефективна и полезна тази мярка. Още нещо искам да почетая. Е, съгласна съм с още един коментар на докладчика и това ще бъде обсъждано след обед. Трябва да се осигури е, координация между политиката на сближаване и плана Инкер, тъй като е, става дума за значителни инвестиционни мощности, е, инструменти, те трябва да бъдат координирани и държавите и регионите трябва е, да могат да осигурят е, съвместно управлението. Т.е. трябва да има синергия между отделните инструменти. И на трето място, това е валидно и бъдеще, има тенденция към развиване на инструменти от финансово от инженерство от такъв тип и тези инструменти ще бъдат а, изключително привлекателни и ще се ползват в бъдеще. И на последно място, що се отнася до новите програмни инструменти, които закъснения бяха приети поради всички възникнали проблеми, свързани с забавянето на приемането на многодишната финансова рамка. Тук сме изправени пред една доста опасна, потенциално опасна за регионите ситуация, защото те трябва да ползват ресурса за две години, 14 и 15, само в рамките на 2015 година, в рамките само на една година. А, и тъй като окончателното приемане ще се случи чак през пролета, в крайна сметка този срок ще се свие на 6 месеца може би загубената година да се разпростре върху две години, може би би било по-добре. Защото има сериозен риск от забавене. И накрая не чух е, господин Дойч да спомене нещо за макрорегионалните стратегии, а това е реалност, е, свързана с политиката на сближаване. Така че в следващия доклад е, анализа в тази сфера, как се ползват тези и как се освояват тези ресурси, би било наистина много полезно. И след това ще помислим дали трябва да внасяме изменения в тази посока или не. Достатъчно според мен е да се спомене, че настояваме за информация по развитието на регионалните политики. Благодаря. So, uh, Mr. Tomasic, Mrs. Tomasic as a shadow reporter. Лепа. Благодаря, госпожа Бресон, като докладчик Сянка. Благодаря за отлично съставената. А, наистина, мога да подчертая позицията си. Това, беше един, това е един изключително добре изготвен а, доклад. Политиката на сближаване 2014-2020 година премина през сериозна реформа, увеличи ефективността си, е, вписа се в европейския семестър и процесите на економическо управление. Налага се интегриран подход, е, защото тази политика води до е, допълнителни ползи и в регионален и в местен план и държавите членки и регионите могат да решават координирано и интегрирано сериозни проблеми. Реформите трябва да бъдат управлявани, така че да се насочат по-добре, да бъдат насочени към резултатите – когато държавите членки и регионите работят по своите програми, разработват ги, трябва да бъдат по-прецизни по отношение на търсените резултати за целия период от програмата. За някои от държавите няма ясно изразена политическа воля, стратегия и ясно дефинирани цели. Тези фондове трябва да допринасят за развитие, възстановяване на економическата дейност, иновационната дейност и създаването на работни места. Идеята за партньорство в европейските инвестиционни фондове и структурните фондове е много важен елемент, който в включва участие на местните органи на власт. Що се отнася до Европейския фонд за стратегически инвестиции, новите държави членки, с които Харватия, трябва да се подготвят и да осъществят правилните реформи, така че да не а, се освояват средствата от тези фондове само от най-развитите държави членки. От това се отнася особено за сферата на енергетиката, строителството и други. Благодаря. Eh, eh, Сега докладчика в Сянка. Господин Мисълбург, аз също бих искал да благодаря за този доста цялостен, пълен доклад. Е, за кратко време бяха маркирани най-важните проблеми. Искам да подчертая, че ние сме на мнение, че е, особено трябва да се обърне особено внимание на това, това забавене в плащанията, защото в противен случай ще имаме проблеми и няма да намерим решение. Е, колкото до това изоставане в плащанията, е, наистина е, то е много сериозен проблем и хубаво е, че докладчик е наблегнал достатъчно на него. В това отношение, разбира се, трябва да се работи заедно. Това е много важен проблем за много гранични райони. Т.е. не може да допуснем такъв застой и сме доволни, че докладчика е достатъчно, умерно достатъчно внимание на това. Няколко е, критични бележки обаче не са толкова съществени, но все пак са важни. Въпреки това казах, че доклада е, е и тона на доклада е положителен, до, до, доволни сме от него, връзката с стратегическите инвестиции, плана Юнкер и така нататък, но е, имаме и е, критични бележки. Този ефект на, на лост е, е трябва на практика това да се е, потвърди, да се докаже. Нещо, което е, според мен не достига е, в доклада, е, там се говори, например, за трябва да следваме тематична концентрация, подмагане, подкрепа на инвестициите, устойчива стратегия за растеж, интегрираща стратегия за растеж 2020 и така нататък. От друга страна, обаче говорим за гъвкавост. Докладчик говори за гъвкавост. Как е, ще е, е, върват двете неща ръка за ръка? От една страна концентрация, фокусирана, от друга тематична концентрация, окей, това е важно. От друга страна, е, искаме да отворим вредите на регионите, е, да развършим ръцете на регионите като, с, под мотото гъвкавост на всяка цена. Е, бих искал да кажа, че тази тематична е, концентрация, това концентриране върху определени теми, е, е, няма да даде възможност за прекалена гъвкавост. Разбира се, по някои теми, като широколентовия интернет, иновации и така нататък, е, това са общи теми, но при някои по-региони, където трябва да се наблегне на развитието, е, както казах, от една страна се е, маркират важни теми, друга страна се отварят, се отварят за въвеждане на други приоритети. Както казах, е, госпожо председател, това не са толкова съществени недостатъци на доклада, но след като обсъждаме е, програмата за Европа до 2020, би трябвало да е, имаме преди това. Е, докладчика поставя дрен върху малките и е, е, и е, средни градове. Е, пред, предлагам да говорим просто за градове, а не е, да се да конкретизираме. Какво искаме да правим с градските райони, най-общо казано? Как ще решаваме проблемите на градските райони? Е, каквото и да говорим, във всички случаи опираме до пари, трябват ни средства е, така че не би трябвало да водим прекалено отлечени и семантични дискусии е, и не трябва да правим разлика между малки или големи градове, просто говорим за градска среда, градски пространства. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Ван, Ван, Ван Билтенбург. Привеждай. Por su trabajo y someter a su consideración. Eh, благодаря, госпожо председател. Оценяваме положените от докладчика усилия. Ще опитам да направя и своя принос, доколкото е по силите ми прави сте, когато критикувате относителното отсъствие на един основен елемент, а именно териториалното измерение в сътрудничеството. Имам предвид най-вече през граничното сътрудничество, то практически отсъства от доклада. Според мен Европейската комисия би следвало да се възползва от огромния потенциал на презграничното сътрудничество и да се стреми да преодолява политическите препятствия, които представят някои държави членки. От друга страна, аз мисля, че е, навлизането на нови елементи, както казахте, Европейския фонд за стратегически инвестиции и плана Юнкер, е стимул е, да обръщаме все по-голямо внимание на кохезията. Е, тъй като е, въпреки инвестиционните усилия, които те първо ще се полагат, е, те могат да причинат още по-голямо размин... да, да, да породят още по-голямо разминаване между териториите. Освен това, тези инвестиционни проекти не влизат в калкулацията на дефицита и а, в това е стимул фондовете по плана Юнкер да се опозатворяват главно от а, центъра, от, от, а, от държавните структури в ущърп на териториите. После и, и структурните фондове, а, те би трябвало да се включат в програмата за стратегически инвестиции, а те са насочени тъкмо към регионите, тези структурни фондове. Нали? Други, други съображения, които е, будят тревога, е начина по който ще се прилага принципа на взаимодействието, т.е. споразуменията за партньорство. Ще отчита ли кохезионната е, политика от самото начало на процеса ролята на местните и областните управи? макар, разбира се, да е необходимо да се държи сметка за политическата реалност в Европа. Е, държавите е, членки твърде често изпитват липса на капацитет и териториалното измерение е, в рамките на кохезионната политика далеч не винаги е адекватно. По-нататък бихме могли да подчертаем в кохезионната политика околната среда, Например, това, че е, трайното, устойчивото развитие следва да бъде основен критерий при подбора на проекти. И нали, в краткосрочен и средносрочен план, мисля, Европейският парламент ще трябва все така да упражнява натиск за една солидна кохезионна политика, достатъчно обезпечена с е, бюджетни средства – е, с е, вече редица подтеми, е, и в това число младежите и прочее. Благодаря, госпожо председател. Следващата ораторка е госпожа Ренинке. Аз не просто поздравявам докладчика, госпожо председател, аз му благодаря за положените усилия, както се каза. Докладът съдържа вече много положителни неща, не бих искала да повтарям излишно но бих желала да набележа нашите приоритети на политическата група, т.е. във връзка с по-нататъчната работа по доклада. Две главни неща са, първото вече беше споменато, а именно е, засилване на акцента върху зелената економика, върху екологосъобразната стопанска дейност Инвестиционните приоритети, които се определят на общоевропейско равнище, не се реализират във всяка държава членка, но става въпрос за капиталоложение в опазването на околната среда. Карат я по-старому доста от тях, така устойчива Европа няма да се получи. Значи в доклада трябва далеч по-категорично да се заяви, че екологосъобразността е една от големите цели на кохезионната политика. И, и вторият момент е за партньорските взаимоотношения и за кодекса на поведение. По-силно -по трябва да се каже, отколкото е до сега в доклада. Е, кохезионната политика може да даде резултат само ако всички заинтересовани страни, партньори, гражданско общество бъдат въвлечени. Е, този аспект бихме желали да засилим. А що се отнася до самия текст, е, мнозина от е, е, колегите споменаха това, което се говори за плана за стратегически инвестиции в доклада. Казаха го и други колеги, твърде позитивно се коментира този въпрос в доклада, би трябвало по-критично според нас. С особено акцент върху нашите изисквания за съчетаване е, с кохезионната е, политика. Е, двете неща се допълват взаимно, не се изключват. После въпросите за гъвкавостта. Ако се стремим към по-голяма, по-висока гъвкавост, възниква въпросът дали при това държавите членки не биха се отклонили от амбициозните цели, които поставя общоевропейското равнище. Пак говорим за екологосъобразност, за устойчивост и ресурсоефективност. И, и, и държавите членки трябва да, появят, е, да, да проявят дъл, дължимата амбиция в това отношение. Е, спомена се нормата на грешка и евентуалните злоупотреби с средствата, но бихме искали по-конкретно да се говори за корупция. И в някои части от държави членки, държави членки може спокойно да се говори за корупция и, и тя трябва да се да се преодолява. Проблема за младежката безработица по-настоящем навсякъде в Европейския съюз все още не е казано достатъчно ясно, не е упомената инициативата за младежката заетост. И в интерес на пълнотата на доклада би следвало да подчертаем, че кохезионната политика следва да се развива в паралелно тясна връзка с инициативата за младежка заетост и накрая за административния капацитет. Смятам, че засилването на усилията от страна на Европейския съюз да, да подпомага капацитета на местните органи би било от съществено значение за противодействие именно на корупцията и, ако щете, некомпетентността при освояването на кохезионните фондове. Докладът обръща внимание не само на бъдещето, а и на миналото, тъй да се каже, на кохезионната политика. Споменават се новите измерения, е, попаднали в нея, с акцента върху продукта, върху е, постигнатите измерими резултати, да, това ние споделяме. Онова, което бихме желали да добавим с оглед на бъдещето на кохезионната политика, особено на фона на разгорялата се криза, е аспекта издръжливост, е, жилавост, ако щете. Кохезионната политика е в основата на, на тази по-голяма якост на, на европейските економики, е, към която се стремим. Инак, отново бих искала да благодаря на докладчика и да заявя надеждата си за полезна дискусия. Благодаря. Госпожа Дамато. Благодаря. Аз ще говоря от името на колегата Минолфи, който е заед в друга комисия като докладчик по доклад. Благодарим на докладчика за извършената от него работа. Две неща, без да повтарям вече казаното от колегите. Първо, на шеста страница, пета точка от доклада, където се заявява загриженост във връзка с кохезионната политика за периода 14-20 година и в, в е, същата точка се говори за 25 милиарда евро са две, два важни момента. И понеже това са два по-отделно важни аспекта, те би следвало да фигурират в две отделни точки. Е, и тук е, Особено е, следва да споменем е, усилите на хората, които бих искали да принесат полза за обществото. Седма точка. Казано е, че бързината на, на действията по отношение на периода 14-20 година би, бил отключ, би била от ключово значение за успеха, като при това, разбира се, държавите членки би трябвало да подставят акцента върху качеството на програмите, за да се възпрепятства възможността не отговарящи на изискванията проекти да бъдат приети просто поради липсата на технологично време. Благодаря. Благодаря. Така, това бе първия кръг изказвания от страна на докладчиците. Всяка сега всички колеги, господин Лопес, имате думата. А, е, благодаря. Аз също бих искал да поздравя докладчика за доклада му, но трябва да кажа, е, че изпитвам им известна загриженост. Аз е, е самия работя по доклад е, за... работех по-скоро по време на миналия мандат на парламента по е, доклад за макропараметрите е ролята на Европейския парламент в това отношение. Е тема, която ме вълнува и която е свързана с темата на доклада. И е, да, кохезионната политика следва да си остане главна е, е, политика е, в регионалната област за Европейския съюз. И имам определени изпитвам определена тревога, тъй като тази е, политика на кохезион, тази кохезионна политика, е, която се финансира от териториалните която се финансира от структурните фондове, се поставя под въпрос от е, общите економически съображения на държавите членки, което според мен е грешка. Не би следвало да се обвързват нещата с пакта за стабилност не, неща, които нямат никакво отношение към кохезията, е, не би следвало да възпрепятстват реализирането на програми, както на местно, така и на областно равнище. И в тази връзка съм против опасността макроекономическите параметри да се изтъкват като аргументи в разрез с целите на кохезионната политика. По принцип, пред, по, по такива предварителни съображения не могат да бъдат изключвани части от Съюза, които по конюнктурни причини не могат да привличат капиталовложения, не могат да си позволят да ги финансират. По-нататък 15 и 16 точки, всъщност е, в тях се засяга този въпрос и аз възнамерявам да изляза с сериозни изменения по този текст. Е, също ще развия тези теми и във връзка с доклада за макропараметрите, по който работя. След малко ще обсъдим и него. Благодаря ви. Още шестима колеги са се записали. Предлагам да закрием списъка. А, и господин Павчък. И да се намаже. Добре. 8. Така с това, с това е, т.е. като изслушаме тези осмина колеги, ще приключим е, е, с е, изказването са на колегите. Ще изслушаме Комитета на регионите, Европейската комисия, нали, нашите гости. Господин Жила, Абе, Люмихо, а? Микрофон няма. Моля да включи микрофона на докладчика. Благодаря. Е, една колега казва, че няма защо нито да бъде поздравяван, е, нито да се е, е, благодари на, на докладчика. В край на краищата това е работа, която така или иначе трябва да се върши. Комисията би трябвало обаче да вземе преди този доклад в хода на по-нататъчната си работа. Има някои аспекти, които са особено важни. Първо, за упростяването на процедурите, и това е казано в доклада на господин Дойч, намаляването на административните пречки е, за достъп до финансирането от Европейския съюз, независимо дали става про за стопански проекти, за търговски дружества, т.е или за местни общности. Втория проблем за просрочените плащания, за, за неразплатените не, не фактически разходи е, по оперативните програми, е, комисията ще трябва да, да проявява все така бдителност. На трето място връзката с плана Юнкер. Тъй, че в комисията, в нашата комисия, да е, следим за това регионалната политика да, да се вписва удачно в плана Юнкер и обратно. На четвърто място градовете, населени места. Нашата комисия определено има за призвание се грижи не, не само за метрополиите, нали, за, за големите градове в Европа, а и за е, градовете е, от среден клас. И е, в тази връзка има, има специфика, по която нашата комисия трябва да продължи да работи по време на този си мандат, тъй като ефикасността на регионалната политика е, с която се занимаваме, има е, така, е пряко усезаема от европейските граждани. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, докладът е, е, ме навежда на, на няколко бележки. Първо, Моите сътрудници, например, присъстваха при е, лансирането на оперативната програма в Норпа Кале онзи ден е, и споделиха няколко констатации. Първо, редица от участниците е, имат отрицателно мнение по отношение на процедурата на кандидатстване за европейско финансиране. Твърде сложно. Не се, не се разбира терминологията, прекалено бюрократична и технократична на Европа на второ място е, има е, една тематична концентрация, от която изглежда вие сте удовлетворени, но пък поради нея се изключват редица проекти от финансирането, като например културата и спорта, които са доста важни за нашите територии. Няма ги в приоритетно направление на дейност, няма ги в, в темите. Е, казвате, че е, тези неща биха могли да попаднат в направлението повишаване привлекателност на териториалните общности, но според мен би трябвало да се изведат така в отделна категория. Е, особени затруднения по-нататък възникват е, по съвместяването на финансираните от е, структурните фондове проекти и от местни инвестиционни е, проекти. защото не всички местни общности ще могат да представят такива е, проекти достатъчно конкурентоспособни, като тези на големите градове. И различните организации е, няма да променят кой знае какво. Вие посочвате, че е важно да се намалят разликите между различните региони, но е, сегашните европейски фондове и на това, нищо, е, и това отношение няма да променят нищо защото тези райони са задължително обвързани с съответните фондове, кохезионни фондове. Що се отнася до освояването, малките проекти, от, представени от малките сдружения, за последния период показаха, че при 77% цел осъществените бяха 33% и е, като че ли нещата са се влушили от е, предишния период до сега. Така че е, кризата плащанията дискредитира до някъде европейските фондове и е, носителите на проекти е, избягват да търсят финансиране от тях. Благодаря ви. Hvala lepa. E, z moje strani <clears throat> čestitke in zahvala e, poročevalcu za odlično pripravljeno poročilo. E, poročilo je делано v enem да, наистина добре е изготвен доклад. Доклада е изготвен в особен момент, на особен период, когато приключваме 13-17 и вече новата перспектива 14-20 трябва да започнем да изпълняваме. Тук е, е са поставени редица въпроси, е, забавените плащания и така нататък. Е, е да, аз подкрепям значението, което се отдава на този проблем. Трябва да му търсим решение. Е, от е, 13, 7 е, до 13, е, това е наследство от периода 7-13. Колкото до прегледа на това какво е постигнато в този период, е, ще дам пример. Големи проблеми е, имаме от тогава. Е, и е, би трябвало да приключим с някои от тях, да решим някои от тях, за да не е, останат за следващия период. Ето защо този доклад има за цел, освен всичко останало, да припомни на комисията, че трябва да решава и тези проблеми, тези с забавените плащания доклада би трябвало да помогне да се решават е, проблемите, е, колкото до държави членки, парлам... Е, членки парламента и комисията би трябвало да потърсим съвместно решение. Колкото до оценка на въздействието, това може да е добра отправна точка за по-нататъчна работа в бъдеще. Е, нещо, което констатирах при е, посещението на комисията в държавите членки е, че тези посещения често протичат много приятелски е, и не отразяват твърде адекватно състоянието на нещата с кохезионната политика в държавите членки. Ето защо комисията трябва да вземе своята роля много сериозно е, именно в проследяване до каква степен се осъществява е, е, прилагането и се ползват средствата от тези фондове в държавите членки. Според мен доклада е доста амбициозен, амбициозен. подхода в Европейската комисия е различен, все пак това е нова комисия Европейската инвестиционна банка излезе с едно много по-агресивно, много по-амбициозно предложение, отколкото при предишната комисия. Добре е, че банката предоставя нови средства. Това бе споменато във връзка с програмата на Юнкер многократно днес. Това поставя обаче допълнителен един въпрос, на който трябва да намерим общ отговор, а именно как кохезионната политика ще се интегрира в плана Юнкер е, – като се търси е, принципа на взаимна допълняемост е, и как ще се захранва плана Юнкер от частен капитал ли, кохезионната политика показва, че инвестиционната инвестициите в публичен сектор трябва да се засилят. Този въпрос трябва много внимателно да се разгледа е, защото е, в, е, трябва да обърнем особено внимание на така че максимално да търсим синергия между двете плана Юнкер и този нов е, програмен период е, и да се получим от опита до сега в държавите членки, в които в последните, е, които влезаха по-късно в Европейския съюз, кохезионната политика е най-доброто, най-положителното послание от Европейския съюз. В новите държави членки има нови е, проекти, свързани с околната среда, с е, е, водното стопанство. Те представляват Европейския съюз в това отношение и поемат сериозна отговорност. Така че в новото пространство на кохезионната политика да започнем да решаваме проблемите предвид на тази нова философия. Ван Мистерой, имате думата.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 Гъвкавостта е важно нещо, но от друга страна трябва тя да е целенасочена, да не изпускаме от поглед целата и тем, целта и темата е, е, малките и средни предприятия, е, програмата за растеж и работни места, това са основните пунктове. И това не искаме да промениме по никакъв начин. Така че съм малко изненадан от това, което чух от някои колеги, които казаха. Е, че не можем е, да обърнем внимание всичко, голфови игрища, за голф и така нататък. Е, мисля, че това, че опитваме да интегрираме младите в пазар на труда е важно. Е, сега Европа наистина е една, е, един проект, който се харесва на хората. Целта е да е, се работи за благото на хората, но пак казвам, гъвкавостта е хубаво нещо, но не трябва да не изпускаме от поглед дългосрочна перспектива защото след две години оперативни програми, ето, е, ви, може да се окаже, че трябва е, фундаментални промени да се направят в това или това отношение. Така че ще кажа е, следното. Новата комисия има нов подход, тя залага на по-добро регулиране наистина по този начин могат да се е, подобрят нещата и трябва да го направим в средносрочния е, преглед парламента. Междувременно ще се е, адаптира. Разбира се, ние ще играем своята роля. Госпожа Пресо каза също, че втория, го каза същото. Втория елемент в шестия кохезионен доклад, тази синергия между фондовете – Ето защо а, сега говорим за това общо регулиране. Трябва да помислим какво ще направим с, а, с селското а, пространство, с енергията, с а, Хоризонт 2020. А, какво ще правим с фондовете. 30% от е, средствата, така излиза от доклада, са отишли за е, инфраструктура за знание. Е, добре, това е хубаво. Междувременно обаче от, това е скок от 10 на 30%. Разбира се, там където има възможност за синергия, трябва да се използва тя това може да трябва да се търсят нови възможности в е, е, райони и региони, е, които са по-отдалечени от дадена тема да се обединят, да обединят усилите си с други, които имат опит и знания. Това А, именно е, такова едно е, комбиниране е, ще спести средства от европейския бюджет. Да се е, използват е, средства от е, конвергенцията. Това, от това могат да се ползват само малките и средни предприятия. Тоест, е, НП проведе едно проучване, изслушване преди месеци е, по темата и установихме, че всъщност комисията е, има тази териториална програма, имахме доклад по собствена инициатива, е, и е, някои от принципите, на които се е, спряхме, са залегнали още в Лисабонския е, договор, именно е, економически и териториална кохезия в Европа. В доклада се казва, че 2015 трябва да бъде е, оценена, преоценена. Да, има много основания за това. Може би е, парламента, комисията трябва да излезат с е, доклад е, своя, за своя инициатива, така че в 15 та да се направи оценка на свършеното до тук е, защото в териториалната програма фигурира и позицията на градовете. Тези райони, големите средни, средни градове, които добре функционират, е, те би трябвало да повлекат след себе си и да включат и е, прилежащото пространство. В изслушването на НЕП установихме, че има много недоволство е, как от тази териториална програма. Говорим за териториално сътрудничество, но това си остана само на хартия. Как ще го правим на практика? Ако сега сравняваме това с е, е, доклада, докладите за кохезионните доклади преди този, предходните доклади, е, ние сме се е, отдалечили от е, комисията. Ето защо сега е важно да, да държим под око и плана на Юнкер. Мисля, че тези няколко неща трябва да бъдат подчертани по-ясно в доклада на Дойч. Благодаря сега, госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. Ще благодаря на е, колегата ни за е, добре изготвения доклад. Е, този доклад е от особено значение за нас и нашата е, комисия. Две неща искам да е, кажа. Първо, усилията ни да имаме е, кохезионната, кохезионната политика да бъде политика на развитие, не само на инвестиции. И второ е забавенето в изпълнението за периода 14-20. По първия въпрос, мисля, че би трябвало да подчертаем нуждата да имаме повече проекти, посветени на изпълнението, осъществяването на структурни реформи и фискалната консолидация – не само инфраструктурни проекти, но и тези, които споменах. Това е и нашата роля да е, адвокатстваме така, да прокарваме тази идея в държавите си. Защото имаме нов фонд за стратегически инвестиции и е, комисията казва, че в е, този план има три важни стълба – Както чухме, е, е, кохезионната политика като средство на финансиране, но другия, втория стълб е структурните реформи и третия са добре подготвени и е, две структури, добре структурирани проекти, които да следват политиката на страната. И това, когато говорим за кохезионна политика, използване на нашите източници на финансиране в европейския бюджет, е, трябва да не забравяме тези неща предвид. И да се опитаме да хармонизираме новите усилия на комисията е, с тези нови е, инвестиционни планове и нашите усилия в кохезионната политика именно да, те би трябвало да се вървят в същата посока. И второто, втория проблем, забавене в изпълнение. В този момент имаме над 80% приети оперативни програми. Същевременно обаче сме във втората година на финансовата рамка и предстои още много работа в държавите членки по предварителните условия, ексанте условията, така че е, стратегическите документи и анализи предстоят да се, да се изготвят в държавите членки. Те трябва да приключат с изграждането на системи за управление и контрол за 14-20 и също така да приключат процеса за кредитиране на структурите. Сега сме във втората година на тази рамка, така че изпълнението е застрашено определено. Имаме правилото N плюс 3, но на практика то вече не е N плюс 3, сега е вече N плюс 2, дори по-малко. И сега трябва да видим какви мерки трябва да се въведат, за да се подпомогне изпълнението, за да не загубим е, изплащане на ангажименти за 2016. Е, 17, извинете. Благодаря сега председателя е, и аз ще говоря на български, защото е, е, взимам думата да коментирам предложения доклад. Искам да благодаря на докладчика за изключително добре свършената работа, за компетентното отношение към темата и за изложените позиции в доклада, които, както се вижда и от коментарите на колегите, до голяма степен отразяват отношението на всички ни към резултатите, показани в шестия кохезионен доклад искам да подкрепя изцяло позицията, която подчертава ролята на изпълнението на кохезионната политика по време на криза и ефекта, който прилагането на кохезионната политика доведе до, който спомогна за намаляване на ефекта от кризата в много държави. Шестия кохезионен доклад показва, че за някои от държавите членки инвестициите от кохезионната политика надхвърлят 60% от националните инвестиции като цяло. От много голямо значение е да подчертаем, че кохезионната политика в много критичен момент за Европейския съюз изигра основна ключова роля за запазване на економическата стабилност и нивото на инвестиции в Съюза. Също така изказвам подкрепа към подхода, предложен в доклада, за търсене на допълняемост, интеграция и синергия между регионалната политика и другите политики на Европейския съюз. Изключително важно е да намерим синергията и допълняемостта не само с новия инструмент за стратегически инвестиции, известен като плана Юнкер. Но да търсим тази допълняемост с всички политики на Европейския съюз, защото в крайна сметка те работят на територията на Европейския съюз и ефектите могат да бъдат развити, мултиплицирани, но а при лоша координация и липса на допълняемост в целите биха могли да бъдат и намалени като положителен резултат. Точно заради това е толкова важно това, което се подчертава в предложения доклад, липсата на достатъчно внимание на териториалното измерение на кохезионната политика тъй като кохезионната политика оперира на територията на Европа, заедно с другите политики. Териториалното измерение, териториалният дневен ред, всъщност дава измерението за ефекта на конкретната територия на Европейския съюз и за това аз подкрепям този подход, в който ние трябва да търсим конкретното измерение на конкретните цели в конкретната територия. Това е а, един основен елемент в предложения ни доклад. А, много е а, в този контекст е важно а, да подчертаем и стратегическото значение на средните градове, не толкова големите градове. Малко по-нататък ние ще коментираме градския дневен ред. Но ако погледнем а, последното изследване на Епсон, а, визия и сценарии за европейската територия а, с поглед до 2050 година, ще видим, че а, средните градове играят изключително важна роля а, и съжалявам, че прескачам към следващата тема, но е много важно и по отношение на шестия кохезионен доклад да подчертаем ролята на тези отделни звена за развитие. Разбира се, финансовите инструменти и ролята на финансовите инструменти ще придобиват още по-голямо значение и е важно в нашия доклад ние да подчертаем тяхното значение за прилагането на кохезионната политика. Това ще ни даде възможност за добра координация и с прилагането на други политики и на плана Юнкер. Here I stop with my presentation and thank you very much. And I'll give the floor to my colleagues, Mr. Paul Chuck, благодаря. Така давам думата на а, моя колега. Я бих се вяжал към... Благодаря, госпожо председател. Само няколко елемента искам да изложа по този доклад. Разбира се, че му благодаря, благодаря на докладчика, защото много широк обхват бяха въпросите, които той е третирал. Но и това е отлична база за работа. Докладчиците в Сянка също предложиха няколко инициативи, които ще обогатят значително доклада. Основният проблем, ясно изразен в този доклад, е, ние го обсъдихме многократно, така че няма да се спирам сега на него. Искам да засегна въпроса с заетостта. Докладчикът е изтъкнал по-специално проблемите свързани с заетостта на младите хора. Това е не само економически и социален проблем, а и проблем, който крие значителни опасности, и рискове защото безработицата сред младите е доста добра почва за различни екстремни идеи, терористични актове. Имаме неотдавнащи примери в тази посока. Би било добро да се посочат статистически данни, свързани с безработицата сред младежите, и сред рисковите групи. Разбира се, това не е задача на докладчика, това е по-скоро предложение към комисията. Комисията би могла да третира този проблем. Това би ни позволило по-добре е, да разберем е, е, сближаването, социалното сближаване и различните проблеми. На второ място, доклада се е, посочва, че инвестициите от инфраструктурите са преминали към е, средните и малки предприятия, иновационните е, политики, политиката на заетост и така нататък. Подобен трансфер на средства е факт, и искам тук да подчертая колко важна е синергията, за която говори впрочем и господин Нистелрой. Синергията може да позволи на иновационната дейност и средните и малки предприятия, инвестиции, които могат да достигнат и до инфраструктурата така че подчертавам допълняемостта и синергията. По точка 16, тук е последния ми коментар. В точка 16 се подчертава отговорността на парламента в сферата на контрола. Това е член 23, който тук се прилага под формата на съобщение на комисията – Искам да подчертая колко са важни точните е, разпоредби, защото комисията има силни правомощия тук е, спрямо държавите членки. И ако е, комисията използва този инструмент, трябва много прецизно да се приложат правилата за това прилагане, за прилагането на този инструмент. Господин Лопес, нашия докладчик, ще а, разгледа този аспект. Аз съм докладчик Сянка от НП, но много е важно а, да се подчертае прецизното прилагане на член 23. А, благодаря. Председателката, последния оратор, господин Омаржи. Благодаря, е, госпожо председател. Аз също благодаря на докладчика, както по отношение на е, диагнозата и очертаване на перспективите след 2020 година. Няма да повтарям всичко казано до тук, но не искам да изложа само няколко елемента. Що се отнася до плана Юнкер, и това беше подчертано от някои от колегите. Разбира се, че подкрепяме този план, но има и съществен риск, ако този план се приложи в обявените размери над 300 милиарда инвестиции, в крайна сметка не доведе до дестабилизиране на цялата економика и на сближаването, това, което се стремим да изградим и не доведе до задълбочаване на териториалните различия. Това са две трети от бюджета на регионалната политика. Това е и а, бюджета на ОСП. Аз имам някои съмнения по отношение на това, че ще бъдат постигнати тези размери 300 милиарда евро инвестиции в регионите. Да, това ако се осъществим, това е огромен шанс, но той крие и огромен риск на разклащане на това, към което се стремим, а именно сближаването кохезията. Европейският парламент работи по този план, по плана Юнгер. Ние сме е, все още в началото на законодателната процедура. Комисията прави своите предложения, но нещата бързо напредват. И е, господин Кайтанен, е, заместник председател, работи е, с е, държавите членки по тези предложения така че бихме искали да се впишем в един по-прагматичен подход и това да се обмисли, е, да се обмислят е, политически инициативи, това би могло да бъде обсъдено на заседание на координаторите, а, е, може би съвместно с Комитета на регионите. Така че Европейската комисия и заместник-председателят е, да е, зачитат по-стриктно целите на регионалната политика. Това е много важно според мен. Е, що се отнася до перспективите след 2020 година? И ще трябва да работим в тази посока по точка Б на пета страница на доклада. Мога да кажа, че по време на, послед... на предишния мандат непрекъснато сме изтъквали риска регионалната политика да бъде смятана само като инструмент, подкрепещ стратегията 2020 година, пренебрегвайки това, което е ядката сърцевината на тази политика, а именно сближаването. Инвестиции да, но и солидарност. Всъщност това е единствената значима политика, насочена към солидарността на територията на Европейския съюз. По отношение на синергията между различните фондове, това е изключително важен въпрос. Споделям казаното от председателката тук и е, колегата Норберт тук също е, подхода трябва да има конкретни измерения. Когато се срещам е, с управителите на френските региони и други представители на местната власт, е, те много добре са запознати с фондовете, но по места другите фондове не са известни. Например, фондовете Хоризонт 2020 или е, фондове е, по общата селско-стопанска политика, е, които могат да се използват за изследователска дейност в тази сфера. И хората, и дори органите на власт не са запознати достатъчно с тези фондове. Така че тук също има какво да се направи и от нас, и от Европейската комисия както разбира се и от държавите членки. И последно, това ще се обсъжда и когато преминем към дискусията по градовете. Днес не може да се глобализира нещата, защото има огромни различия между градовете. В големите градове проблемите нямат нищо общо с проблемите в средните градове. И а, това трябва да доведе до промяна в нашето виждане, защото а, а, има градове, които са в сърцето на Европа, но продължават да бъдат в страни от центровете на развитие, тъй като растежът и развитието са концентрирани в големите градове, в столиците, в метрополисите. Е, но когато преминем към другата тема за градовете, ще обсъдим тези аспекти. И последно, по отношение на плащанията, е, нищо не е решено в устойчив е, аспект, така че през 2017-2018 година рискуваме отново да изпаднем в ситуация, която трудно ще намери своето решение така че ще работим заедно с комисията, комисията по бюджет и ще направим предложение в тази посока. Благодаря. Благодаря ви много. Алберт Бор, who is now... Сега да дам думата на представителя на Комитета на регионите, като бивш председател на същия. Е, и председател на Общинския съвет на Бирмингам. Човек с опит. С интерес очакваме неговото изказване. Благодаря ви, госпожо председател, господин докладчи и колеги, за възможността да споделя някои съображения с вас тази сутрин във връзка с шестия доклад, посветен на кохезионната политика. Европейската кохезионна политика е един от устоите на Европейския съюз. Това е политика от основно значение за европейския бюджет и нещо повече, политика, която е необходима на Европа по пътя към економически растеж. Економическата криза, която преживяхме, свидетелства за това колко жизненно важни са европейските средства – ресурси за капиталовложение в териториалните общности на Европейския съюз. И ние сме привърженици на една по-силна, по-солидна кохезионна политика на а, Съюза, отразяваща потенциалното въздействие на плана Юнкер, както казаха мнозина тази сутрин. Предизвикателствата, пред които сме изправени на регионално и на общинско равнище, е, ще придава все по-голямо значение на регионалната, на кохезионната политика през едните години. Главната препоръка на Комитета на регионите в собственото му становище, посветено на шестия доклад, е, съдържа няколко насоки е, за напред. Една преди всичко финансово по-солидна кохезионна политика. Освен това ние настояваме за политика, която е от значение за всички европейски администрации и управи от Брюксел до най-малката община политика, която допринася за модернизирането на тези управи, така че държавният сектор да откликва максимално отзивчиво на частния сектор, да се способства за, за развитието, а не да го възпрепятства. Една политика, която в по-голяма степен допринася за постигането на конкретни резултати в интерес на отделните граждани политика, която е средище на европейския дебат. И в това отношение аз приветствам отличното съдействие, което е на лице между Европейския парламент и Комитета на регионите, което е пример, образец на междуинституционално сътрудничество, необходимо за фактическото сътрудничество и координация по предлагането и наблюдението на кохезионната политика по места. Благодаря на докладчика Тамаш Дойч за отличната работа и готовността му да се вслуша в препоръките, които предлага Комитета на регионите. И в тази връзка бих искал да подчертая няколко приоритетни предложения за местните и областните администрации на Европейския съюз. Първо, удовлетворени сме от предложението, което прави Тамаш Дойч в доклада си за многоешелонно управление на Европейския съюз като максимално ефикасна управленска структура в интерес на гражданите и стопанските дейци. Е, значението на регионалните и местните администрации в инвестиционния процес. Това също е подчертано от докладчика. Удовлетворени сме също така от предложението за значително укрепване на административния капацитет на органите на самоуправление, особено на местно и на областно равнище, така че те да предлагат по-качествени обществени услуги. Споделяме и сериозната наистина загриженост за е, значителното изоставане в, в е, изпълнението на е, кохезионната политика за периода 14-20 година, особено що се отнася до приемането на съответните оперативни програми. Това изоставане поставя под въпрос доверието в политиката, нейната надежност и, и наред с Европейския парламент ние сме за мерки за опростяване и рационализиране на процедурите за достъп до европейско финансиране, както и за управление и контрол в интерес на по-високата ефективност. Според нас, опростяването на процедурата би способствало и за намаляване на нормата на грешка. Както се подчертава по-нататък в проекта доклада, ние също очакваме е, по-голямо съответствие с положенията на член 174 за териториалната кохезия. Ние призоваваме е, Европейската комисия да отдава особено значение на най-необлагодетелстваните географски и социално части на Съюз. Наред с това обаче аз бих искал да посоча някои неща, които не присъстват в проекта доклада на парламента, а на които Комитета на регионите особено държи. Ние преповтаряме своя призив е, държавните разходи, както на централно, така и на областно и местно равнище в рамките на е, съфинансирането по структурните и инвестиционните фондове, да не се включват е, в отчетите по пакта за стабилност и растеж. Така биха се освободили средства за капиталовложение. Освен това, Призоваваме за по-задълбочен размисъл относно ролята на Европейската инвестиционна фон, банка и на Европейския инвестиционен фонд с оглед на разширяването на техния мандат. Нашия комитет подчертава, че е, началото на тази инвестиционна програма е много подходящ момент за разширяване на мандата на Европейската инвестиционна банка на областно равнище. И най-сетне нашия комитет отново повтаря загрижеността си, че при отчитане на макроекономическите параметри е, би се е, подронила устойчивостта на инвестиционната програма на областно и местно равнище. Ние настояваме да се включат и параметри отвъд пределите на, на, на показателя БВП Именно по този начин, например, високотехнологични информационно-технологични технологии биха е, могли е, да бъдат финансирани на местно равнище. Критерият брутен вътрешен продукт има редица слабости в ущърп на регионалната политика, особено що се отнася до е, класифицирането на регионите и разпределянето на средствата по Европейския социален фонд. Както се показва, посочва и в доклада, през последните години се отбелязва значително намаляване на капиталовложенията от държавния сектор и в това отношение Комитета на регионите призовава Европейската комисия внимателно да прецени, е, имайки предвид е, евентуалните последици за растежа е, и заетостта, случаите на финансова корекция или спиране на плащанията, както е казано и в 16-та точка от доклада на парламента. И най-сетне, призоваваме за създаването на съвет по кохезионна политика, е, е, който, в който да заседават министрите, отговарящи за кохезионната политика от държавите членки. Е, Комитета на регионите смята, че така кохезионната политика би могла да, да придобие по-голяма видимост, по-голяма относителна тежест. И Комитет на регионите е готов да играе активна роля в политическите разговори за създаването на такава структура, в която да се отчитат изцяло мненията на местните и областните администрации. Надявам се, госпожо председател, тези предложения на Комитета на регионите е да бъдат е, обсъдени по-подробно от е, вашата комисия и да бъдат отразени в окончателната редакция на доклада. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Господин Руиз Дайкстра. Благодаря ви, благодаря ви и за отличния начин, по който произнесохте фамилното ми име. Аз съм а, един от авторите на шестия доклад на Комисията по хизионната политика. Заместник началник съм на звеното за анализ е, е, на кохезионната политика. На практика е невъзможно да обхвана е, цялата широта на съображенията, свързани с кохезионната политика, както са отразени в доклада, ще се спра само на най-важните от тях. Първо, ние споделяме загрежеността за изоставането на разплащанията и, и правим усилия за подобряване на това положение, имайки предвид, разбира се, че ние, Европейската комисия, не сме единствено отговорни за това. Нуждаем се от съдействието на съвета и на държавите членки. По утвърждаването на оперативните програми, ние активно работим да ги утвърдим колко се може по-скоро за по-нататъчното бързо освояване на средствата за кохезионната политика през новия програмен период. Що се отнася до втората бележка, отправена от господин Дойч, за разликата между Европа 2020 и задълженията, проистичащи от договора за подпомагане на най-неблагодетелстваните региони и намаляването на е, разликата, на, разминаванията между териториите, според нас няма непременно такова противоречие. Е, разпределението на средствата по един и друг начин все така благоприятства необлагодетелстваните райони. Това може да се види от отчетите за изразходените средства от предходната финансова програма. Така че няма, наистина, няма противоречие и аз се надявам и за напред да отбелязваме все така напредък по намаляване на разликите в Европейския съюз. Що се отнася до минималните изисквания по тематичните цели, ние вземаме предвид степента на развитост на, на регионите, така че и там има място за съответната гъвкавост. Много навремен е акцентът, който се поставя върху бъдещето е, е, макар и все още да не са утвърдени оперативните програми е, по текущата финансова рамка, вече можем да хвърлим поглед напред към следващата. И седмия доклад на комисията, само след две години, ще трасира бъдещето на кохезионната политика от 2020 година нататък. Достатъчно време, виждате, от 17 до 20 да, да се подготвим. Е, що се отнася до териториалното презгранично сътрудничество, е, е, наистина, вероятно, няма достатъчно данни по настоящем за презграничните райони, както количествени, така и качествени данни. Средица партньори се опитваме да подобрим осведомеността си, да усъвършенстваме показателите и се надяваме в седмия доклад да отбележим значително усъвършенстване, както по първичните данни, така и по анализа на някои конкретни случаи. Що се отнася до упростяването на режима, нашият нов комисар Крето взема особено при сърце този въпрос е, госпожа Крето е, е, активно ще работи за упростяването на процедурите. Що се отнася до административния капацитет и МСП, ние определено споделяме загрижеността, че е необходимо бюрократизацията, административната тежест, особено онази, която носят МСП, да бъде намалена. Ако погледнем е, световните е, еталони, например има един показател на Световната банка, е, редица от държавите членки все още са на средно или под средното равнище по показателя на Европейската банка за лекотата, с която се е, осъществява стопанската дейност по света. Е, и ще включим и регионалното измерение, като е, събираме съответната статистика. Що се отнася до макроекономическите параметри, е, почти едновременно с доклада за кохезионната политика публикувахме известие за макроекономическите параметри, параметри и определено възнамеряваме да работим в условията на максимална прозрачност, когато прилагаме макроекономическите параметри към кохезионната политика. Като Разбира се, процедурата е задължителна. Е, е, след като бъде нарушен е, показателя за прекомерна задлъжнялост на съответната държава членка, макроекономическия параметр задължително се прилага автоматично. Регламентите ни задължават. Що се отнася до синергийния ефект между фондовете, важен момент – е, в кохезионния доклад е, въпросът не се разисква особено подробно, е, но при работата по текущите програми се констатира, че редица от тях разчитат на финансиране от няколко фонда. Например, Селско-стопанския фонд за развитие на селските райони и Фонда за е, регионално развитие. Стремим се да, да не допускаме при покриване, наистина да, а, а взаимно допълване. Освен това, няколко а, депутати се изказаха е, за а, е, относителната тежест на, на столичните региони, на, на, на, на по-малките области. Въпросът е засегнат в регионалния ни доклад. По време на текущия програмен период, всъщност, в много от централно-источно европейските страни положението е такова, при което е, регионът на, на столицата вече не се категоризира като недоразвит, е, от което е, следва сериозно пренасочване на средствата към други части от страната. Разбира се, в зависимост от това от коя гледна точка го гледа човек, къде живее, може да е удовлетворен или не. Но във всеки случай относителната тежест на столичните региони ще намалее през текущия е, програмен период. Анализирайки периода 2000-2006 година, е, констатираме, че в селските райони интензивността на освояването на средствата е по-висока. Е, определено по, в началото на, на този век, 2000-2006 година, не е имало някакъв такъв уклон към центъра, а и през е, непосредствено изтеклия и следващия период, е, т.е. текущия, който, който се осъществява, ще се освояват значителни средства за развитието на селските райони. Е, за статистическите единици, 3 работим по отделен анализ, за да видим каква е степента на освояване по категории в зависимост от гледната точка. Разбира се, отново може да се твърди, че е, независимо от относителната тежест на финансирането, те, то все така не достига. Но, но все от някъде трябва да се започне като показател. И последно, и през новия програмен период е, сме разгледали начина по който очакваме държавите членки да отчитат разходите си настояваме за ползването на ново хармонизирано определение, наречено степен на урбанизация. Така се разграничават различните териториални единици и това ще ни даде възможност да съпоставим е, данните и осведомено да, да коментираме колко е изразходвано за големи градски населени места, по-малки селски и така нататък сега вече имаме информация и за числеността на населението, за, за заетост, за, за бедност, така че ще можем да правим и качествени анализи. Надявам се, че е, обхванах най-важното. Бих искал да се присъединя към преждеговорившите в благодарността за това проекто становище, което е, е особено уместно и навременно. Благодаря. Благодаря ви. Господин Доч, желаете ли да вземете думата за много кратка реакция, кратък коментар? Аз наистина ще бъда съвсем кратък. Нашите колеги, гостите казаха доста важни и полезни неща. И не го казвам просто от любезност. Наистина смятам, че днешната размяна на мнения беше много полезна и обещаваща, тъй като убеден съм, ще можем да изработим обща позиция на Европейския парламент. Бих искал да добавя само нещо, не, не се оплаквам, но предполагам всички са наясно, че проблемът за такива доклади, като моя, е този, че има лимит на обема. Ако можех сам да решавам, бих съставил далеч по-обширен доклад и вероятно, разполагайки с повече място, бих отразил повече важни неща. Естествено, документът може да бъде допълван е, чрез изменения и допълнения. То смятате, че нещо е, е, пропуснато, че не е акцентирано достатъчно, но все пак е, да се има предвид и ограничеността на обема. Три кратки съображения бих искал да, да развия. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа председателката, от господин Руи. Не става дума само за кохезионната политика. Кохезионната политика трябва да бъде съгласувана с останалите политически области, да се търси синергизъм. Няма спор, мисля, по това. На второ място е, тематичната концентрация и гъвкавостта. Мисля, че госпожа Крел и господин Руи, като са докладчици, са работили по, по тези въпроси е, още по време на предходния мандат. Тематичната концентрация е нещо много важно наистина, но Но пък гъвкавостта е от особено значение за изоставащите и за периферните е, райони. На това бих искал да спра вниманието си при по-нататъчната работа по доклада. А както и на младежката безработица. Тя, тя трябва да бъде преодоляна е, и, и, трябва да бъдат мобилизирани кохезионни фондове за това. Обаче не бива да разчитаме единствено на младежката гаранция. Трябва да бъдат използвани всички налични инструменти, за да подпомагаме младежите. Да, младежката гаранция е много важен е, инструмент, е, без съмнение, но не бива да се съсредоточаваме само върху този инструмент, изключвайки всичко друго. Според мен цялата кохезионна политика и пакета Юнкер трябва да бъдат разглеждани именно така всеобхватно. благодаря ви за цените бележки, колеги. Очаквам вашите изменения и допълнения с надеждата през месец май да можем да приемем доклада с голямо мнозинство. Благодаря. Благодаря ви. Да ви напомня само, че крайният срок за измененията и допълненията е 12 часа, четвъртък, 12 март. По-нататък, по дневния ред. Втората част от сутрешното ни заседание е посветена на градската политика. Ще започнем с представяне на проекта доклада за градското измерение на политиката на ЕС. Госпожа Вествал Кърстин е наша докладчица. По-настояще повечето европейци живеят в градове. Градовете са опора, гръбнак за развитието на нашата економика и общество и редица политически мерки на европейското и националното равнище имат особено значение за градовете, а и се реализират по градовете. Имайки предвид обаче при това, че редица такива политически инициативи твърде често са зле координирани. В своя резолюция от 2011 година Европейският парламент е призовал за по-съгласуван подход. През юли миналата година Европейската комисия е приела известие за градското измерение на е, политиката и в тази връзка нашия доклад. Е, през декември месец нашата докладчица госпожа Вествал набеляза главните си цели. След това последва много интересна дискусия. Днес е, нашата докладчица представя окончателния си доклад поне от своя страна. Крайен срок за изменение и допълнения 12 часа на 19 март четвъртък, евентуално с приемане на доклада през месец май. Тук са докладчиците в Сянка, е, тук е комитетът на регионите, социално-економическия комитет е тук също и ни предстои нещо е, също така е интересно, размяна на мнения с Евроситис, евро, евроградове, една мрежа на европейските градове е, с кратко експозе от един от членовете на тази мрежа от град Бургас. Съжалявам, ако съзирате в това известно мое пристрастие. Но така, ще изслушаме докладчицата, колегите, е, комитетите е, и най-сетне е, мнението на един конкретен европейски град. Имате думата, госпожа докладчик. Благодаря, госпожо председател. не така се случва, че обикновено, което трябва да докладвам, съм настинала. Извинете обаче състоянието на гласа ми. Е, това, тази инициатива в на практика някак си имаше трагична съдба, защото не можахме достатъчно да запълним обема, но пък от към гледна точка на съдържанието мисля, че всичко е наред. Е, е, чуваме винаги колко е, важни са градовете, какъв, е, какво важно място в дневния ред на различните политики заемат те, но това се изтъква не само от държавите на всички институции. говори се непрекъснато как да се направи устойчиво тяхното развитие. И това са неща, които е излишно да повтарям. Всички много добре ги знаем. Е, една, е, две трети от населението е, в Европа живее в градове. Две трети от економиката се генерира и економическия продукт се генерира в градове, малки и средни. На практика по първоначална оценка около 15% от финансовите средства за новото, е, в, новото е, финансово рамка трябва да се инвестират в е, градски области. Това са няколко причини, поради които трябва да се занимаваме така сериозно с темата градска среда. Ето защо приветствам това, че се провеждат консултации е, по, е, и се поставя е, темата градове на предно място в, е, водещо място в е, дневния ред на, на нашата комисия. Много разговори съм провела в Комисията на регионите, с е, Комисията е, в, с градове, с е, представители на други градове и винаги чувам следното. Има страшна нужда от програма Дневен ред за европейските градове. В тази връзка нека да Поздравя отново кмета на Делфт, с когото също проведах интересни разговори за програмата, градската програма в Комитета на регионите. Е, благодаря е, на него и на много други представители на Евроситис е, за добрата, добрите и съдържателни разговори, които проведахме. В доклада си правя няколко предложения които се отнасят преди всичко, които са важни от гледна точка на нашата на регионалната, е, комисията за, е, за регионално развитие. Една програма за градовете, според мен, мисля, че важно е да се наблегне това от самото начало и да, се, да стане ясно в този доклад, трябва да заложи рамката за градовете. На немски бихме казали е, един вид е, е, инструмент да, да се изреже, да се създаде една, един шаблон и рамка в който да вместим политиката си. Е, разбира се, е, би трябвало да видим какви са е, изискванията и нуждите в градовете. Ясно е, че демокрацията, изменята в климата, новаторството, бедността, недостига на жилища, всичко това за всичко това се търсят конкретни решения в градовете. Но, както казах, е, е, това трябва да е един доклад, който да заложи рамката, да, да, да изработи един е, инструментариум, едно, един кит с инструменти, с които да се решават проблемите. Е, ето, е, затова казах още в началото, че е, това винаги е, би трябвало да е първа точка в дневния ни ред. Казах го през декември, пък и преди мен са го казали трябва да гледаме на темата много по-широко. Тук не става дума за една политика само за големите градове. Е, големите, средни и малките градове е, еднакво, имат еднакво значение. Аз съм от град с 50 хиляди, е, е, жители. Аз искам да говоря не само за, за градовете, но и за е, градските райони като цяло Разбира се, това означава и прилежащите селски райони, защото едното без другото не могат да съществуват градските, това означава градовете да, да бъдат интегре, е, е, неразделна част от европейските политики. В доклада си наблягам на четири важни момента. Първо, убедена съм, че градската среда, и това е нещо, което последните пет години непрекъснато да повтарях и е, за което се борехме, би трябвало да бъдат включени, въвлечени е, по-добре е, е, в европейската политика. Отново за принципите, за фондовете. Принципа на партньорство защото е, е важно да се включат в, да се работи на принципа за партньорство. Е, сега, това не е някакво революционно средство, което държавите членки да ни е, искат, но за нас е важно, е, защото би трябвало наистина максимално добре да работим е, заедно и да си сътрудничим в е, някои държави е, членки е, този принцип на координиране и сътрудничество функционира добре, в други не, но принципа на партньорство трябва наистина да стъпи на една устойчива база. Така че когато този, който е, мисли за е, изпълнението, трябва да от самото начало да си представи начина по който това ще стане. Е, това, е, от което нямаме нужда и което ни плаши, са нови и противоречащи разнопосочни инструкции и предписания от Брюксел. Това наистина много от тях са много трудно приложими на практика това, което трябва да избегнем и мисля, че ако направим това, ще сме спечелили много за европейската политика. Второ, би трябвало при е, всеки законодателен акт е, е, да мислим за градовете. Опазване на климата, новаторство и така нататък. Градовете участват винаги, независимо от големината им. На немски казваме обикновено трябва да мислим заедно и от е, позицията на градовете във всяка политика. Так повече кохерентност, повече последователност е абсолютно задължителна. Ето защо в е, методите за работа, които аз изброявам, наблягам именно на тази е, кохерентност, последователност между отделните политики. Предлагам и един, една териториална оценка на въздействието от гледна точка на градовете и при фондовете, разбира се, трябва да мислим преимуществено за градовете различни възможности за стимулиране се предлага е, са, е, и различните изисквания понякога са объркващи и не водят до положителен резултат. Градовете е, по принцип трябва да избягваме масовите, стандартните, конфекционни решения за градовете. И трето, когато е, мислим е, за градовете от тяхна гледна точка, трябва наистина е, тази, това мислене от гледна точка на, от позиция на е, обекта да бъде институционализирано. Сега, ето, веднага ще кажете, айде, нова организация или нова институция, но пак казвам, решаващото е, е на немски денкен да мислиш заедно и от, да гледаш на нещата от гледна точка на е, този, за когато ги правиш. Сега, само с една по-добра координация между отделните политически е, е, сфери на политиката можем да постигнем по-добър живот е, в градовете. От е, парламент имаме групата за, е, по урбанизация. Е, което е, и съответните комисии, които мислят е, за проблемите на градовете. Но аз си представям и нещо друго, скъпи колеги. Представям си, че е, едно лице в дадена комисия е, е, да бъде назначено или на което, на, да бъде възложено на един човек от дадена комисия да се занимава конкретно с темата градове. Разбира се, тук трябва да се вземат и е, решения. Това лице би трябвало да е, следи от една страна какви е, предложения се правят в генералните дирекции и как те ще се отразяват върху градовете. Това е именно олицетворение на принципа за мисленето от гледна точка на обекта на дадена политика. И защото се правят много неща от, в Брюксел, в генералните дирекции, които противоречат на интереса на градовете. И разбира се, съвета би трябвало редовно да се среща с съответните е, фактори, които организират и отговарят за политиката за градовете. Може би това са въпроси, по които ще избухнат е, спорове, но е, според мен е, градовете и градската политика в бъдеще биха могли да е, спечелят от това. И четвърта и последна точка. Европейската градска политика функционира не само по принципа отгоре надолу. Напротив, посоката трябва да е обратно, отдолу нагоре. програма за градовете трябва да предложи и една платформа за обмен между тях с е, градската. Имаме една добра е, платформа за е, обмен и би трябвало наистина да я използва максимално. Освен това, Евроситис, една тематична мрежа като Евроситис също предлага много възможности в това отношение. Те, подобни платформи трябва да бъдат доразвити и да бъдат адаптирани към е, новите нужди. Нов модел на, на управление, ако искате, е необходим с по-добър обмен на информация. Тези мрежи а, имат, е, се нуждаят и трябва да се захранят с статистически данни. А, е, това ще ни даде възможност от една страна да бъдем информирани, от друга страна да да създаваме съответните политики за градовете, които е, са е, добрите политики. Сега имаме нужда от дългосричен план за това как е, си представяме политиката, градската политика и как искаме да излежат градовете ни. Повече кохерентност, повече координация, ранно и своевременно включване на съответните заинтересованите страни и повече действия и решения отдолу нагоре. Това са четирите е, пункта, е, по които Лагам да е, разискваме, е, които са и в е, основата на моя доклад. Аз очаквам сега дискусията, становището на моите колеги. Трябва да кажа, че работих добре с колегите, с докладчите в Сянка. Е, включително и с е, колегата Дойч. Е, все пак един доклад по собствена инициатива е ограничен по своите рамки и възможности, но мисля, че ползата от него е, че стимулират добри, положителни, конструктивни разговори, защото тази политика не е ограничена във времето. Не можем само за една, в рамките на една година да говорим за тази политика и след това всичко приказки да потънат мисля, че това, което говорим, трябва да има дългосрочен ефект. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Вествел. Сега ще изслушаме докладчиците в сянка. Не виждам господин Олбрихт от НП обаче. Господин Ливер също. Да, знам. Знам Ще започна с господин Ван Милтенбърг. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за докладчицата. Добре, че става въпрос за общо европейска програма. Добра основа за разговор. Приветствам представители на Комитета на регионите, е, както и представителите на Евроситис които работят с други заинтересовани страни, за да е, се получи наистина една действителна програма за градските населени места в Европа. Всички тук присъстващи, мисля, сме убедени в необходимостта от една по-висока степен на координация на урбанистичната политика в Европейския съюз. Това е една отраслова европейска политика. Тя следва да бъде реализирана на практика по места. Нали, и, и, и, и координацията предполага известни предизвикателства, предизвикателства за обществата и общностните, които са посочени, впрочем, в стратегия 2020. Значи, добър, и добре е своевременен е този разговор. Достойно за съжаление обаче е, че в свое известие Европейската комисия направи опит да представи различните мнения, а ние все още чакаме комисията да ни запознае с резултатите от допитването, е, което е провела. Много, много жалко е това. Добре щеше да бъде да съчетаем усилията си от Европейската комисия, от Европейския парламент. Все пак Европейския парламент да може да се произнесе осведомено възоснова на данните от опитването. От години говорим за тая прословута програма за европейските градове. На теория да, но на практика нищо. Е отминало, пасявам се, 12 я час. Сега, по конкретно по доклада на госпожа Вествал, някои, някои съображения, някои акценти, особено в 20-та точка на доклада госпожа Вествал предлага да се постави акцента върху редица е, приоритети, в това число на социалното приобщаване, устойчивия растеж, е, екологичната устойчивост. Това го имаме в 20-та точка. Добре, Обаче, що се отнася до децентрализираното енергоснабдяване, вече има редица градове, които се самозадоволяват фактически енергийно. Това е в интерес на устойчивото развитие и добре би било е, към 2050 е, година да се стигне е, до безвъглеродност фактически на, на населените места. На второ място, економическото развитие. Градовете са двигатели на економическия растеж. Там те са средища на новаторството, на, на, на, на, на интелектуалните усилия, на, на новите услуги и продукти. И на трето място, пак нещо от тематичен характер, като основополагащ характер, е въпроса за градската мобилност как да избегнем всъщност пренаселването на, на градовете, най-вече транспортен характер, в прословутото задръстване на, на градските артерии. Това наред, разбира се, с казаното от госпожа докладчицата, както, както казах, за приобщаването, устойчивия растеж и екологичната устойчивост. Нещо, което липсва обаче също е упоменаването на една много интересна инициатива, предприята в рамките на Европейската е, мрежа за новаторство. Говорим за така наречените интелигентни градове и общности Е, това, това са, така можем да кажем, развъдници на новаторски идеи. И те трябва да бъдат насърчавани. И това число чрез структурните фондове. Много, много интересна, ценна инициатива. Но и става въпрос също за знания, за тяхното генериране и обмен. И би било полезно е, да е, се обвърже, това интелектуално усилие, е, с е, другите аспекти на развитието на градската среда. Какво друго още? Да, по-висока степен на координация между политическите области на Европейския съюз, е, както винаги. Опасявам се, че тук става дума за промяна на начина на мислене, на, на културата и подхода на службите на Европейската комисия. Още от рано в работата по една политическа инициатива би следвало е, да се отрази е, е, този градски териториален аспект. И това е наистина промяна на, на подхода. Всяка политика да бъде измервана в териториалното си въздействие. Търсят се решения в нови административни структури. Не, по-скоро би трябвало да бъдат усъвършенствани действащите. Нека да бъде работна група, добре, в Европейската комисия, която да е, настоява за отразяването на градското измерение във всички области на политиката, които разработва Европейската комисия защо да не си представи някакъв е, е, специален пратеник или пълномощник на Европейския съюз по селищното устройство или е, градското развитие. И защо не това, защо да не бъде Европейския комисар за регионално развитие? Защо да не се каже за регионално и селищно или градско развитие? Е, така този комисар ще може да отстоява градското измерение във всички направления на европейската политика в общуването си с колегите си комисари в комисията. Няколко думи за ранното предупреждаване. Механизма за ранно предупреждаване. Как отрано да се избягват проблемите на, на терена, така да се каже. И ние се впускаме в разговори за процедурите и методите, но в крайна краища съдържанието би трябвало да води. Било то в енергетиката, било то в устойчивото економическо развитие и опазването на околната среда. Така че, ако е, желаем да така, поставим акцент върху практиката, нали, би следвало да търсим усъвършенстване на действащата организация преди да въвеждаме нова. Председателката. Моля колегите да бъдат малко по-кратки, за, така, за да имаме възможност да, да чуем и, и за бъдещето, и за мечтите, които храним Следващата докладчица. Госпожа Мишал, благодаря. Ще бъде кладка. Е, смятам, че докладчик да поставя много добра основа за един пълноценен дебат тук. Аз ще кажа мнение, не като е, докладчик в сянка. Първо, трябва да определим как ще е, вървим от тук нататък, какво ще правим от тук нататък е, е, по политиката за градовете, да първо да направим един критичен обзор на това какво е състоянието на градовете. Излишно е да агитирам тук колко важни са градовете. По-скоро трябва да излезем с нещо по-конкретно. Според мен положението в градовете преди всичко предвид е, е, комуналните услуги е, и е, така натиска от комисията за економии. Е, всичко това е, е, трябва да ни помогне да разберем в какво положение се намират градовете. Е, после е, самото определение на политическите цели в, тази, е, в това отношение, е, по него трябва да помислим. Трябва, искаме от комисията да изработи програма за урбанизация, но не казваме конкретно какво искаме. Би трябвало наистина да формулираме по-точно какви са основните проблеми, предизвикателства и това е, отношение смятам, че ще внесем предложение за изменение. Благодаря. Сега господин Люер. Съвсем на време. Благодаря. Така ще се науча да се изказвам като докладчик в сянка по два доклада в две отделни комисии по едно и също време. Този доклад наистина трябва да се гледа в контекста на усилията да свършим добра работа с онова, с което разполагаме. И тук става въпрос за някои сериозни промени в самото понятие за кохезия, което датира от десетилетия в някои държави членки без особен ефект, а от друга страна, благодарение на същата тази концепция, на това понятие, се постига сериозен напредък в други. Всичко трябва да се огледа, но предвид действащата структура, аз приветствам доклада. В него особено се акцентира на субсидиарността, на местното самоуправление, значи от отдолу нагоре, вместо обратното, и спокойно мога да подкрепя по-голяма част от него с някои неизбежни оговорки, разбира се. Има някои аспекти отгоре надолу, почти федералистки настроени, които са в разрез с общия субсидиарен тон на доклада, който определено приветствам. Да вземем, например, 23-4, 23 та 25 точка. Е, доста проблемни, тъй като се призовава в тях за нови бюрократични структури. И аз не мога да не ги поставя под въпрос, освен ако това не е за сметка на други, е, които да бъдат премахнати. Инак, още структури, още бумащина, още административни нива, не ни е нужно това. Но ако 23, 24 и 25 точка могат да бъдат тълкувани като нов начин, заместващ или, или заменящ структури, които вече действат и са се оказали неефикасни, вероятно би ги приел, е, но, но това трябва да се уточни. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Госпожа Вана има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата за този доклад. Както вече се каза, не за пръв път е, в тази комисия говорим за значението и ролята на градовете и проблемите на градовете. Не е и първия доклад е, на тази тема това. Междувременно е, този доклад е пречесено дългогодишна работа. Аз съм нов член на тази комисия, но имам представа от дългата и трудна работа, която предшества този доклад. Докладът е добра основа за е, градското измерение на европейската политика. Добре, добра основа за дискусии. Е, добре е това а, градско измерение да има хоризонтален характер, да е елемент от всички политики на Европейския съюз и а, разбира се, безспорно е значението на градската, на а, програмата за градовете. Аз а, обаче се признавам към колегите, които казаха, че липсват някои основни моменти, а, което пролича още и при първата ни дискусия. А, е, поради е, формалните ограничения доклада, обема, в който трябваше да се вмести, тя каза, че е, някои неща не са достатъчно наблегнати. блегнете. Например, тя говори наистина за, тази, за този тулбокс, за този инструментариум за политиката, но някои елементи не, идват, не стават достатъчно ясни. Трябва ни анализ и дефиниция и преждеговорившия колега каза наистина какви са общите е, предизвикателства. Споменава се изменението в климата, безработицата, бедността бедността, но не се споменава е, е, особено заетостта сред младите. Е, от моята политическа група това е много важно. Друго, публичните услуги, рамковите условия, които трябва да бъдат и дефинирани от гледна точка на европейската политика, те ще бъдат силно повлияни от политиката на либерализация на европейската политика. Например, социалното, социалните жилища и други. Тези неща не трябва да бъдат е, изключени от един доклад върху ролята на гревете в обща Европа поне тези области, които директно зависят от политиката на Европейските регион, съюз в отношение на регионите, трябва наистина да намерят място в този доклад. Например, за Европа 2020, там се споменава, там има значителни, важни цели, свързани с политика за градовете. Не само климата, бедността, равнопоставеност между половете, всичко това са теми, които трябва да обсъждаме тук и преди всичко, както каза и преждеговорище, всичко това трябва да обсъждаме в връзката му с финансирането. Междувременно много ограничено финансиране, разбира се, но това също и ограничава възможността на действие на градовете които са, страдат от една рестриктивна е, политика, политика на економии е, и е, което им пречи всъщност да осъществяват някои от целите от стратегията Европа 2020. Тоест, това трябва да, да направим тази връзка ние като депутати трябва да поставим това на преден план, ако искаме да подкрепим градската политика. И друго, е, да се наблегне на още нещо. Е, демо, е, демократичният принцип, подхода от долу нагоре, това трябва да играе централна роля. Градите на, гражданско, на гражданското общество също в развитие и стимулиране дискусия за е, програма за градовете това трябва да се води в, паралелно в други комисии, в, паралелно в, и в други комисии. Е, ако щете и в рамките на европейския семестър, нещо, което комисията отдавна обещава. Е, въобще всичко това трябва да залегне в един доклад е, и е, градското изменение на европейската политика трябва да е засегнато. После голямото значение на структурните фондове за развитието на градовете. Това трябва. Това съществува в доклада, но може да се свърже с плана за инвестициите, там къде да се споменат възможностите за инвестиции в градовете, но също така въпроса за квотите, принципа за партньорството и задължителното сливане и включване на регионалния аспект Е, също така да се включи и въпроса за е, равнопоставеността между половете. Ще ми се в доклада да има и такъв е, елемент и този елемент да е засегнат. А също така е, бе споменато накратко тук и е, тези градски, метро, е, градски райони, това е, също заслужава да е, бъде по-добре засегнато, но както казах, доклада е, е много добра основа за по-нататъчна е, ни дискусии е, между комисиите и гражданското общество и представители на заинтересованите страни. Госпожа Донато, благодаря. Искам да благодаря на докладчика и да се спра на три аспекта от този доклад. Първо, трябва да се подкрепят интегрираните стратегии. На второ място, държавите членки трябва да бъдат стимулирани да ползват различни инструменти. И на трето място, въпреки изразените намерения, участието на градовете в програмирането 2014-2020 година беше доста слабо. Сега по отношение на някои от предложенията. Многостепенното управление и субсидиарността всичко това е и в доклада, и в съобщението на комисията. Аз също а, подчертавам, че това е основен принцип в нашата кохезионна политика. Смятам, че, що се отнася до градовете, трябва да се подчертае реалното участие на всички местни субекти, не само представителите на общините, на органите на управление, но и на гражданството. Комисията подчерта, че участието на всички субекти е факт. въпреки това, получаваме сигнали от регионите, от общините, а, които е, подчертават, е, че е формално това участие, не реално. Що се отнася до доклада е, Евроситис от 2014, това партньорство не се отнася само до градовете. Трябва да има дългосрочно участие на всички субекти, така че да се постигне сближаване на териториите и тяхната конкурентно способност. И накрая не виждам никаква препратка, никакво позоваване на един много важен елемент възраждането на градовете, тяхното възстановяване. И в доклада, и в съобщението на комисията за градовете се говори като за двигатели на промяната и на иновацията. Смятам, че до 2050 година с оглед на демографското развитие е, трябва да се развиват и историческите центрове, е, да се препятства на изграждането на нови квартали по периферията, е, които често се превръщат в гета. Също така това беше и предмет на много обсъждания, хоризонталните аспекти, това също трябва да бъде записано тук. Председателката, благодаря. И слушахме всички докладчици в сянка. Сега давам думата на господин Зелер. Danke an Kollegin Westphal für die umfangreichen Vorarbeiten, äh, die dann äh, zu... Благодаря много на докладчика за този доклад, в който ще бъде включено градското измерение на европейските политики. Преди няколко години, когато за първи път дойдох в Европейския парламент, много от колегите подчертаваха, че градовете са факт от субсидарността, не, не са приоритет. Приоритети са селското стопанство, рибното стопанство и така нататък. Но и днес това е така. Много по-малко е застъпено участието на градовете, включването им в европейските политики. Градът е мястото, в което живеят по-голямата част от гражданите от... и е, ситуацията е много различна в големите, в средните, е, в малките градове. В големите градове населението се увеличава с размерите на един среден е, град. Това е свързано с развитие на транспорта, на инфраструктурата и така нататък. А малките градове пък страдат от обезледяване. И това се усеща на място. И всичко това намира отражение в стратегията Европа 2020 година, а пет години вече изтекоха, така че дали ще бъдат постигнати целите за оставащото време, ще бъдат ли постигнати целите по отношение на гражданите, на европейците, т.е. на местно ниво ще бъдат ли постигнати тези цели там, където хората е, живеят, работят, ако тези цели не бъдат постигнати. Ще бъде наистина много жалко. И а, е, този доклад идва тъкмо на време, защото засилва а, това измерение, отчита европейските цели, които трябва да бъдат включени и партньорството, оперативните програми, в тях се посочва, че градското измерение трябва да бъде засилено, а не пренебрегвано. Е, държавите членки се ползват от европейските фондове, но за постигане само на техните цели. В Германия, например, когато а, е, регионите имат по-големи правомощия, а градовете а, е, са пренебрегнати. Общините често се третират като бедни роднини. Това е недопустимо. Е, така че този доклад ни предоставя уникалния шанс е, да заострим вниманието на всички за тази тясна връзка, която трябва да бъде изградена между европейските политики и решенията, които се взимат на местно равнище. Така че да се прилагат на дело европейските политики. това а, сближаване, европейското сближаване трябва да а, бъде а, факт и а, градовете са именно мястото, а, в, на което се срещат европейските граждани. И ако ние не постигнем на местно ниво а, нашите европейски цели, какво ще стане с а, великата идея на Обединена Европа? А, да, разбира се, има и други аспекти. Създаването на работни места, растежа, економическото развитие. Как всичко това ще се постигне, ако не се приложат другите европейски политики? Смятам, че нашия глас трябва да бъде чут за развитие на това измерение. Ще следим отблизо развитието на този доклад. Госпожа Вествал ни предоставя отлична база за работа. Аз съм убеден, че ще бъде подобрен, допълнен този доклад и се надявам, че ще бъде гласуван доклада в пленарна зала не в 11 вечерта, когато почти никой не е останал в залата. Така че разчитам да има максимално участие. Господин Ван Нистелрой е последният ни оратор. Waarom eh, maken we а, да, аз взимам повод от последния а, въпрос, който беше повдигнат. Да, наистина трябва дебата в пленарна зала а, да се а, осъществи а, заедно с а, шестия доклад. иначе няма никакъв смисъл да правим предложения, а да няма дебат след това. Е, това наистина ще принизи много извършеното от докладчика. Така че нека да имаме е, дебат по сближаването, което задължително е свързано и с е, градовете. Сега, ако ми позволите, два коментара. Това, което липсва в този доклад, беше посочено и по-рано тази сутрин, териториалните цели – ако искате да постигнете напредък в градовете, да има европейски дебат по тази тема, те трябва да бъдат обвързани с териториалните цели, защото градовете са част, обособена част от държавите членки. И има големи различия Териториалният дневен ред се прилага на, национал, на територията на държавите членки. Т.е. предвидени са цели и на европейско ниво, и на национално ниво. Това е много важно измерение и което според мен не е достатъчно развито. Тук се присъединявам към казаното по шестия доклад за сближаването и отново опираме до Европейската комисия. Може би теорията, проектите не намират отражение в действията в конкретен аспект. Имам предвид и съвета при последното председателство по общи е, въпроси. Там също беше повдигнат този въпрос. Може би трябва да има препратка на заключенията от този съвет. Е, предишното председателство. Как да вървим напред? Да, говори се за координатор, отговорник по градското измерение, но как можем да действаме по-успешно? Въпросът е деликатен. Може би да се посочи най-добрите представители. От 25-30 години съществува мрежата Eurocities А, добре би било да се вслушаме в гласа и на, на, на представителите на тази мрежа, а, да осъществят те пряк контакт с Европейската комисия, така че да се а, постигне най- а, добрия начин на действие, на прилагане и градовете трябва да си партнират тясно с Европейската комисия това партньорство трябва да се осъществи. Защото градовете а, на място се а, сблъскват а, с тези политики. Не можем да продължаваме да действаме както в миналото. Това е недопустимо. Трябва нещата да се променят. Да подпишем, така да се каже, нов договор с Европейската комисия. Дали това ще е специален пратеник или а, някакъв върховен представител, не знам. А, знам, че холандското председателство през 2016 година ще издигне в приоритет това измерение. Да, разбира се, че това трябва да бъде на многостепенно. Защо това трябва да бъде изключено? Благодаря ви много. Да, ако искате да чуете представителите и на мрежата Евроситис, трябва да бъдете по-кратки в изказванията си защото сега ще дам думата на госпожа Декерк, представител на Комитета на регионите, докладчик за Комитета на регионите по тази тема. Кмет на Делфт. Да, имате думата. Dear chair, dear members of European Parliament. благодаря ви много. драги колеги, драги депутати, благодаря за това, за тази покана. Urban... Аз бях докладчик именно по тази тема. Комитета е изключително доволен от значението, което Европейския парламент отдава на тази тема. Градовете и градските райони са от голямо значение за Европа. Трябва да е, си даваме сметка за това и трябва да интегрираме тази тема е, по-тясно и по-добре е, в политиките и в регулирането от страна на Европейския съюз. Благодаря на докладчицата за този отличен проект от доклад. Тя наистина добре е обхванала ролята на градовете и градските райони в европейската политика. Радвам се, че е, и аз гледам на нея като един съюзник, е, която ще се опита да убеди комисии държавите членки, че наистина е, този елемент градската политика трябва да бъде хоризонтален, трябва да залегне във всички политики. Аз съм кмет на един среден столичен град от 100 000 е, жители, е, в сравнение с столицата 3 милиона, е, може да си представите е, какво означава един средно голям град, обграден от е, и по-големи и по-малки градове. Е, така стоят нещата не само в е, Холандия, но и в е, Европа. Малки, големи, мега градове, които са близо един до друг. Това дава възможност да, да заимстваме един от друг, големите от малките и обратното. Какво това е, е картината в момента. Трябва ли ни е, урбан, програма за градовете. Абсолютно задължително и е наистина жалко, че няма такава на Евровойска нищо. Смятам, че това е една пропусната възможност. Европа се нуждае от, е, в градовете от една е, економика, която е, се движи от е, познанието. Е, градовете са е, двигателя е, за растеж и работни места. Е, там е, се ражда новаторството. Ето защо е, е, социалната кохезия е, се корени именно в тези градове и градски райони изпълним. Една такава градска програма на европейско равнище ще би отчела значението на градовете и би помогнал за постигане на политическите цели е, е, така че Европа да бъде по-конкурентоспособна в е, глобален план. Интегрирането на, европейск... на градското измерение в политиките на Европейския съюз е, е изключително важно. Тук става дума за формулиране на политики, за формулиране на правила. Тук не става дума само за териториална кохезия, а и за финансиране. Става дума и за законотворчество, за прилагане на законите, законотворчество, творене на закони такива, защото гражданите да могат да ги изпълняват. Понякога гражданите е, са пренебрегвани на по-европейско равнище, е, по-високо европейско равнище. Ето защо граждани трябва да бъдат приближени до европейско равнище. На един ранен етап е, това е, е всъщност смисъла а, на европейската политика, да има именно система за ранно предупреждаване. Две тенденции в политиките на Европейския съюз напоследък е, е създаването на функционални регионални агломерации и второто новите отношения между градско, е, местното управление и е, обществото. Е, Европейския съюз има уникална полицентрична структура, която се основава около големи, е, средни, малки две и е, столици. Това е важно, защото има общини с 100 000 жители, но които не функционират като град. Това е един, една струпване на къщи, но не е град. Има в Европа градове от 10 000, с 10 000 жители, които функционират като пълноценен град и които са от регионално значение. Така че размерът не е, е всичко. Да, има значение и това, но има различни е, елементи, които е, решават, е, определят значението на един град, независимо от броя на жителите. Е, така че в е, тази структура е, градовете, е, малки и големи, трябва да си сътрудничат с други градове и с провинцията, с селските райони. Това е много важен също момент. Градовете могат да се възползват от потенциала за по-голяма кохезия и новаторство тази е, агломерация на функционални региони изисква друг модел на управление. В своето съобщение е, Градовете от утре 2011 комисията очертава стратегия, тази стратегия за развитие и признава, че нейната политика трябва да отчита по-непосредствено регионите на ниво на метрополи Днес това все още не е елемент от формулираните политики. И второ, забелязваме изменения в отношенията между обществото и правителството. Усещаме го. Усещаме това на най-низко равнище, на равнище на на редово равнище. Е, гражданите е, поставят все повече изисквания, все по-взискателни са, но и получават и повече правомощия. Предприемачите все повече се, е, са загрижени за своите социални отговорности. В крайна сметка градовете работят, трябва да работят заедно, за да в четири плана. Е, е, бизнеса, е, науката, образованието и неправителствени организации. Тези четири групи работят все повече заедно и изграждат градовете. Е, това съчетано с урязване на бюджетите на правителство и национално равнище е, води до е, оттеглянето на правителството от някои области на политиката. Това дава повече, освобождава повече пространство за гражданите, местните общини, т.е. хората вземат съдбините си в живота, в собствените си ръце и това е за тях шанс да, да постигнат много повече, отколкото са могли в, е, е, преди. Тоест гражданите сега действат повече като, градовете действат повече като координатори, платформи за местни инициативи, специфични за даден град или район. Това дава възможност за широк диапазон от подходи в Европа. Идеята да се решава на социалните предизвикателства на местно равнище с един конфекционен модел все, става все по-неоснователна. Европейския съюз трябва да отчете именно тези нови взаимовръзки на местно равнище и разнообразието в подхода към решаване на социалните проблеми. За да сме сигурни, че тези две тенденции са включени в, е, в политиката, която формулира на еврейско равнище, е, се е, формулира на еврейско равнище и нашата, нашата комисия предлага един, една бяла книга за включване на градската програма и реално интегриране на градското измерение. След близо 20 години дискусии, няколко декларации, предложения, дискусии е време да действаме. С тази бяла книга в тази бяла книга трябва да включим следното. Първо, един по-цялостен подход към изготвяне на политиката, трябва да се създадат съответни условия, градовете да постигнат да, да, наистина жизнени и привлекателни градове. Както казах преди, политиката се прилага на местно равнище, така че градската програма не се, не, не се свежда само до териална кохезия и финансиране, но и по-добре регулиране и понякога по-малко регулиране или в най лоши случай цялостно интегрира, така че да работим съвместно, да бъдем двигатели за растеж и работни места. Второ, настояваме за по-задълбочено, по-дълбоко залегнало градско измерение при фондовете наистина трябва по-добро сътрудничество по отношение на фондовете в сегашния финансов цикъл. Е, мисля, че е, тук вниманието, е, което се обръща на темата, е по-слабо, отколкото в предишното съобщение от 11 година на комисията. Европейския съюз трябва да помогне на градовете с финансови средства да, постигат целите си. И третото, Европейския съюз би могъл да предостави платформа за обмен на най-добри практики. Много е, градове е, взаимодействат с местни партньори по е, специфични, е, намирането на специфични решения на техните проблеми. Понякога е, решенията наистина са индивидуални, решенията в повечето случаи индивидуални, но те могат да бъдат полезни за други градове като добър пример, добра практика. Например, Севитас и други платформи могат да послужат за това. Така че бихме искали един по-ефективен и цялостен метод за обмен на най-добри практики. Всички тези моменти изискват нов подход, нов начин, нов стил на управление на местно и европейско равнище. Ето защо ни е нужен нов модел на управление. Когато говорим за културни, структурни и други моменти е, на европейско равнище, но и на местно равнище, е, трябва да е, можем да се учим от, взаимно от опита си, да, да, за да няма с покъсност и да няма спускане на модел от горе надолу. Сега разговарям с Йоханес Хан, който все още е сред нас. Бъдещето на Европа ще се е, проектира в градовете. Ако не оправим нещата в градовете, няма да, оправи, да ги оправим никъде. Благодаря за вниманието. Благодаря на представителя на комисията. Е, който е, е тук, но поради е, забавенето в нашата, закъснението в програмата ни, ще ви помоля, ако имате бележки и коментари, да ги пратите на секретарята е, в писмен вид. А, ние поеме задължението да ги разпространим до всички членове на комисията Реджи. А, господин, госпожо Вестфал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, бих е, искала да чуя и комисията. Е, трябваше наистина да предвидим това в програмата и да отделим повече време, за да чуем и комисията. Смятам, че в този дневен ред имаме две важни теми и Евроситис трябваше да могат да кажат това, което има да кажат, но както и да е. Е, мисля, че нашата среща на докладчите в Сянка е, е много информативна и така би подхранила дискусия. Нормално е след насене на измененията първо да се съберат е, докладчиците в сянка, но поради е, възоснова на вече да протеклата дискусия, мисля, че още следващата седмица можем да се вземем с това, тъй като темата е много важна. Две е, изречения ще кажа е, по доклада. Вероятно, е, така е, има леко неразбиране тук. Тук не става дума да се назначават допълнително е, е, хора, да се създават допълнителни институции, които договарят за градския е, то измерение. Е, аз съм е, защитник на градската и регионална политика, е, но зная, че в последните пет години не успяхме във всяка област на политиката да обясним е, в тази комисия какво означава политическото и какво е отражение отражението на политическо решение върху градската политика. Именно това ни пречеше да имаме позиция по въпроса. Позиция, която да има възможност в, да обърне внимание на въпроса в други политически, в други политики. Да каже, слушайте, в тази политика трябва да се, не трябва да се пренебрегва, пренебрегва и елемента градска среда и градовете. Ето защо съм убедена, че един отговорник, ако щете по тези въпроси, е, би бил, е, трябва да се е, назначи, би бил полезен. Ще се опитам да организирам първото ни заседание следващата седмица. Добре е да имаме време да обсъдим това. Да, аз съм за това да имаме, да говорим в един глас на пленума в, на пленарно заседание в Страсбург по, от една страна по доклада на господин Дойч, от друга страна, страна по нашия доклад да излезем с единно становище. Благодаря. Сега ни остават 15 минути, за да чуем Евроситис и един от градовете, който е, е член на мрежата Евроситис. Ще е, помоля преводачите да ни дадат е, да, да ни отпуснат още 5 минути, за да имаме възможност да чуем посланията от Евроситис и един от градовете, който е, е член на мрежата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за възможността, която ни давате да допринесем за дебата. Ние обединяваме повече от 130 европейски градове, повечето столици и втори градове – От съществено значение е да се осигури е, постоянната ангажираност, участие на нашите градове е, в разискванията по програмата за градовете в Европа. Ние приветстваме това, че както комисията, така и държавите членки ни дават е, постоянна възможност, разбира се, да участваме в тази дискусия. Радваме също така, че можем да се включим и в разискванията днес. Поздравявам госпожа Вествал за проекта проекто доклада за градското измерение на европейската политика. В доклада са застъпени редица основания в подкрепа на градския дневен ред на Европа. Бих искал да подчертая някои неща преди да пристъпя към конкретно ни предложение. Защо ни е необходима такава програма? Преди всичко, бъдещето на Европа е в градовете. Те, те, те са средища на предизвикателства и възможности. Е, добре функциониращите градове и, и столични региони са от е, решаващо значение не само в национален, но и в европейски мащаб. И е, функционирането на, на, на градските общности е от съществено значение за конкурентоспособността на европейската економика. В области като The broader EU agenda must fully recognize the capacity of Europe's cities to deliver on those priorities to contribute to като екологичното развитие, заетостта, високите технологии, новаторството и прочие, и прочие. И най-сетне редица европейски инициативи пряко или косвено засягат нашите градове. И отново, говорим за социалното приобщаване, културата, мобилността, енергията, енергетиката, економическото развитие, растежа и заетостта. Твърде често обаче тези инициативи не са координирани и, и, и имат по-скоро секторен отраслов уклон. Необходима ни е една координираща роля на градската политика. И ние не можем да подкрепим програма за градовете в Европа, в резултат от която ще се появят нови и нови нормативни актове, които да изпълняваме ние в градовете. Вече близо 70% от нормативната уредба на Европейския съюз се изпълнява на практика по места и в средните равнища на управлението. Ние бихме подкрепили такава стратегия, която съдейства за постигането на целите на Европа 2020 и ангажира градовете пряко наред с централните равнища на държавите членки в политическите разработки на Съюз. Някои конкретни инициативи би трябвало а, да се приемат на общоевропейско равнище ние подкрепяме е, предложението в проекто доклада да се назначи е, специален пълномощник или пратеник на Европейския е, съюз, който да гарантира практическата координация на политическите насоки с градското измерение. Това съответства на идеите на комисията за подобряване на нормотворчеството На второ място бихме искали е, е, по-системно и пряко да участват е, градовете в политическите разработки на Европейския съюз. Вече добри примери за това има. Например, прякото участие на градовете в експертните групи на комисията трябва да се извърши преход от елементарното допитване на, заинтересованите страни до активно текущо партньорство с местните общности. Трябва да има редовни срещи на най-високо равнище на градските общности с участието на представители на всички степени на държавното управление и на е, е, европейските институции. Тези няколко чисто практически стъпки за укрепване на координацията е, биха допринесли в значителна степен за реализацията на една стратегия за градските общности, но трябва, разбира се, да сме и наясно на къде ще се насочи тази е, стратегия. Къде ще се реализира тя? И вече, що се отнася до политическите области, очевидно, градската стратегия не би следвало да се превърне в поредната нова европейска политика. Докладчицата е права, като посочва, че Европа 2020 вече задава широкия контекст на такава една стратегия за градските общности в Европа. Фактически става дума за това по-добре да вършим онова, което в значителна степен вече вършим. И ние сме определили пет области, в които предизвикателствата и възможностите в градските общности са тясно свързани, преплитат се с приоритетите на европейското равнище. Градовете са двигател а, на качествена заетост и устойчив растеж, на екологосъобразно развитие, на интелигентно управление и новаторство. Ето в тези области можем да разработваме стратегия за градските общности, която наистина да допринесе полза към а, е, дейността на целия Европейски съюз. Targeting EU funding where it can make a difference. As a concrete example, I want to mention the... В качеството на конкретен пример бих искал да посоча, че е, Евроситис днес е, излиза с декларация, която призовава за партньорски взаимоотношения с другите е, степени на държавно управление във всички сектори и отрасли и на равнището на Европейския съюз, така че заедно да се справим с сегашната безработица и е, е, липса на економически растеж. Какво искаме ние от вашата комисия, госпожо председател? желаем евродепутатите да станат наши естествени съюзници в Европейския съюз. Да, да работят заедно с нас пред европейските институции. Така само ще обединим всички заинтересовани страни. Приканваме ви, госпожо председател, да се превърнете в политическа движеща сила, наред с е, управите на, на местните общности, с е, общинските съвети и кметовете в търсенето на практически е, решения за преодоляването на териториалните и селищните предизвикателства на Европа в интерес на всички. Вие имате политическата роля е, е, за по-добра координация. Не можем да си позволим е, безрезултатни политически начинания и дублиране. Добре знаем, че държавните финанси, въобще финансирането е ограничено. Всички сме принудени да правим повече с по-малко. И вашата комисия, госпожо председател, е прекрасно поставена, така да се каже, по своя мандат и по своите възможности да допринесе за това. Принципът на партньорство на кодифицирано поведение може при строго съблюдаване да бъде пример за други области на политиката. В заключение, бих искала да подчертая, че е, стратегията за градовете в край на краищата не се отнася единствено за градовете. Структурните предизвикателства пред градските общности, е, е, те в край на краищата прехвърлят административните граници на общините и областите. Те, всяка една от тях зависи от съседната и един добре развиващ се град допринася полза за своите съседи по места. E uh, uh, e Ето защо Европейската градска стратегия е много повече от стратегия просто за градовете. Тя се отнася за способността на Европейския съюз да постига практически резултати за една интелигентна, приобщаваща и устойчива Европа. Благодаря ви. Thank you. Thank you to the deputy mayor of Nantes, Благодаря на госпожа Карин Даниел, заместник кмет на Нант, представила становище на Евросити. Са сега да чуем кмета на Бургас, господин Николов. Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми членове на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент, Позволете ми на първо място да се обърна с благодарност за предоставената възможност Община Бургас и град Бургас да бъдат предоставени на подобен форум. За мен лично в качеството ми на кмет това е изключителна възможност за директен контакт и комуникация с парламента на европейските граждани. За моите съграждани и всички местни институции и партньори, които днес имам чета да представлявам, това представяне е израз на разбирането за истинска демокрация и солидарност. Започвам с тези изконни европейски ценности, защото целта на моята презентация е да предоставя на вашето внимание един средно голям европейски град, разположен на границата на Европа, който през последните 7 години се стреми да утвърждава дух и култура на демократичност, самочувствие, на амбициозен град, качествена среда за живот и работа на успешни хора четвъртия по големина град в България, Бургас посреща всички типични за съвременните градове и предизвикателства трудности. За разлика от големите градове с утвърден имидж на социално-економически центрове, градът трябва да полага далеч по-големи усилия, за да бъде разпознат като добро място за бизнес и живеене. Показателите за градско развитие, които отчитаме сега, са свързани с осъществяването на целенасочена програма за привличане на чуждестранни инвестиции и създаване на работни места, инвестиции в социален капитал. Бургас е разположен на Южното Черноморие, заобиколен с уникални природни дадености и културно-исторически забележителности. За съжаление, през изминалите десетилетия града се утвърждава много повече като място на тежката индустрия, пренебегвайки истинския потенциал за развитие на туризъм и устойчива економика. Днес преосмисляме целите на градското развитие, за да използваме в максимална степен възможностите за създаване на устойчива и балансирана градска среда, базирана на градски потенциал и дадености. Конкурентна и успешна градска общност. Щастливи сме да отбележим, че градът все повече се превръща в разпознаваема и интересна дестинация. През 2014 година отбелязваме ръст на туристите от 36% спрямо 2007 година в условията на економическа криза неумоверни са усилията за стимулиране на бизнеса и създаване на нови работни места. Фактът, че Бургас не отбелязва сериозно увеличаване на процента безработица, се дължи на ефективното сътрудничество с бизнеса, но също и така и е на преосмислене на ролята на общината и града едновременно като стимулатор, инвеститор и генератор на нови работни места. Бургас все повече се осъзнава като град не на границата, а в сърцето на Европа. И отново това е въпрос на оценка, реализация на съществуващия потенциал и неговото ефективно използване. Наличието на добра комуникация, осигуреност и инфраструктура са голяма част от предпоставките. Изключителни възможности за развитието на градини предоставя неговото разположение по трасето Ориент, източно-средиземноморски трансевропейски коридор – през 2014 година летище Бургас посрещна 2 милиона и половина туристи, а пристанището ни отчети ръст от 25% обработени товари. Когато говорим за използване на възможности и потенциал, трябва да отбележим, че економическия растеж и социалното развитие през последните 7 години се дължат на активното участие на Бургас в подготовката и изпълнението на проекти, съфинансирани от европейските фондове чрез оперативните програми през периода 2007-2013 година броят на одобрените и финансирани проекти по оперативните програми е 37, на обща стойност 216 милиона евро. Обхватът и мащабите на реализираните проекти отговаря на динамиката и на процеса за освояването на европейски средства. 21 са успешно финализираните проекти до февруари 2015 година. Над 73 от договорните средства вече са изплатени. Истинската добавена стойност на европейското финансиране, което градът получава в рамките на кохезионната политика днес, обаче има далеч по-съществено от количествени измерения. Интегрираният подход за градско развитие в основата на инвестиционната програма на Бургас е заложено разбирането за постигане на синергичен ефект от инвестиции в различните аспекти на градска среда въпреки секторната обусловеност на финансовите инструменти на национално ниво, чрез които градът има възможност да получава допълващо финансиране, стремежите, планираните и изпълнени проекти да са взаимобързани и надграждат постигнато, за да постигат реален и устойчив ефект. Безспорен е факта, че цената на европейското финансиране се измерва в интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. На езика на градското развитие това означава инвестиции в инфраструктура, инвестиции в устойчиво развитие на околната среда, економическо развитие, което е ключът към припознаване на Бургас като успешен град, развитие на културния живот, който е основен елемент на градското самочувствие и идентичност. И най-вече амбиция. Креативна градска среда, подобряване на социалната инфраструктура, интегрирана градска мобилност, устойчива инфраструктура за околната среда, економически растеж и способност, културно-економическо насредство, проекти, финансирани с инструменти на финансов инженеринг. Тук е място да отбележа, че големия брой проекти, значителни за мащабите на Бургас инвестиции, впечатляват не само като количествени показатели, но и като хоризонт за амбиции – Позволете ми да префразирам прочутата фраза. Градът е толкова голям, колкото са и амбициите му. Целите, които си поставяме, са свързани с обновяване и модернизация на инфраструктурата, с предоставяне на качествени и ефективни услуги, с създаване на работни места и економически растеж. Резултатът, който постигаме, е цялостна промяна на облика на града, създаване на нова градска култура и самочувствие. Затова и целите, които си поставяме за настоящия програмен период 2014-2020, са една от са от една страна продължение на вече постигнатото, а от друга още по-амбициозни. Зелена устойчива градска среда, интелигентно управление чрез иновативни решения, подобряване на качеството на живот чрез устойчива и достъпна градска среда, енергийна ефективност, възобновяване и социализация на културно-историческото наследство. Уважаеми дами и господа, с тази презентация имах амбицията да представя днешния ред на град Бургас, един сравнително голям град на брега на Черно море, част от Европейската общност, достатъчно далеч и достатъчно близо до сърцето на Европа. Това вероятно е дневният ред на много други големи европейски градове, към които се стремим. Истинската подкрепа за всички тези градове от страна на европейските институции е Европейския дневен ред за градовете – Градското измерение в европейските политики съществува отдавна и това измерение се доказва като най-съществена част стремежа към кохезия и развитие. Доказателство за това са именно европейските финансови инструменти за подкрепата в градовете с най-активна роля и реално измерими резултати. Добавената стоеност на подобен дневен ред е преди всичко в преодоляване на съществената секторна диференциация. Градовете очевидно имат нужда от интегриран подход не само по отношение на стратегиите и инвестициите на местно ниво, но и по отношение на националните и наднационални политики и програми. От гледна точка на европейските градове, утвърждаването на подобен дневен ред е окончателно и категорично припознаване на тяхната роля като основен двигател на економически растеж в регионален и национален аспект. Дневният ред за градовете е в рамката, в която ще се поберат всеобхватното разбиране и значение на ролята на градовете, ще подпомогне процеса на създаване на национални платформи за подкрепа на градското развитие. Нашите очакване е, че към дневния ред на градовете той ще се изграе, изграе значителна роля в процеса на овластяване на градовете и толкова дискутираната тема децентрализация. И не на последно място, дневният ред за градовете е възможно за създаване на платформи за директно взаимодействие между градовете и европейските институции. Това е дългоочакваното признание, че градовете са партньор в процеса на създаване и изпълнение на европейски политики, без който ние всички не можем. Благодаря за вниманието. Thank you. Thank you very much, uh, and thank you for the interesting presentation. Uh, I'll благодаря за интересната презентация. Аз ще се постарая да раздам текста на всички членове на комисията, за да имат възможност да се запознаят с всички подробности, които не можахме да чуем днес. Благодаря за презентацията, благодаря и на преводачите, благодаря на колегите. Приключваме с дневния ред за първото ни заседание. Ще се срещнем отново в 3 след обед.